Our... Добър ден, колеги. Ще започнем дневния ред. Първо с приемането на дневния ред. Ако нямате нищо против, приемаме дневния ред. Имаме редица съобщения на председатели. Искам да ви напомня, че трябва да ги прочета доста подробно, защото ако не го направя, тогава няма да имаме е, добри протоколи, така че моля да имате търпение. Първото съобщение е, е In Memoriam. Информира ви с много голямо съжаление, че почина един от е, нашите е, депутати. Това беше съобщено на пленарното заседание, но ние също трябва да го съобщим и тук. Господин Братфон е, ми беше познат, той е колега също и на господин Кърхолп и член от групата господин Кърхолп по време на неговото пребиваване тук в парламента. Той беше член на ЕНП и на ЕКР. Е. Освен, че беше ръководител на делегацията за отношение с на връзки с Канада. Той беше един ценен колега на много от нас и особено колега на господин Кърк Холп. На второ място един а, ли, а, датски, а, латвийски харватски хърватски няма на заседанието. Също така по а, правило 205 а, Координаторите предлагат да бъде назначена колегата Стар като представител на комисията ЛИБЕС представител по обсъждането на а, програмата във връзка с хакерската атака. Написахме писмо на председателя Шулц и поискаме искаме повече информация по допълнителното заседание на комисията Либе комисията предлага да се, проведе, да се проведе допълнително заседание на 9 март на комисията Либе. По наказателното право координаторите предлагат да се възобнови работата по наказателната работа. Сега по правило 133 координаторите а, смятат, че не е необходимо да се работи повече по следните следните документи по, по, по резолюциите на трочински, на Бизото, на, по, по въпроса за Шарли Абдо, за борбата срещу тероризма, наблюдаването на вебсайтовете, създаването на Европейска агенция за осиновяване на деца вътре в Европейския съюз и искам да помоля да подкрепим заключенията на координаторите. Също така, четвърта точка, одобрение на протоколите на заседанията 24 и 25 септември, 16 октомври, 20 октомври, 21 октомври, 10 и 11 ноември. Ако нямате нищо против, да ги одобрим. Сега вече можем да преминем към гласуването. Ако обичате, пригответе си картите за гласуване, включително това се отнася и за мен, казва председателя. И така трябва да гласуваме за проекто предложението за Агенция за Европейския съюз обучение в областта на правоприлагането СИПОЛ. Докладче Кинга Гал. Гласуваме с вдигане на ръка. Окончателното гласуване е с електронно гласуване. Първо гласуваме по компромисно изменение 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 3. Извинявайте, изменение 29 за, против, въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 3. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменени 36, втората част, кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Изменени 38 до 54 са оттеглени. И сега гласуваме изменение 43. Кой е за? против, въздържали се. Нека да проверим гласуването на изменение 43. Режим на гласуване, моля. Край на гласуването. 32 за, 19 против. Приема се.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 Приема се. Изменение 11 пад, Изменение 50 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. 55 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, отхвърля се, 13, 13 за, против, въздържали се. Нека да проверим изменение 13. Режим на гласуване, моля. Край на гласуването.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 68 и бюджет 3 гласуваме заедно. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Искате да проверим ли? Добре, проверяваме. Край на гласуването. 11 на 39 отхвърля се. Изменение 71-та част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. А, на бюджетната комисия 4. Тя пада. 71. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се.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 против, въздържали се, приема се. Изменени 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Приема се, поправя се колегата. Да, колеги, много ви моля, вдигайте ясно ръце. Изменение 20 пада. Не, извинете, кой е за? Против. Въздържали се 21 е, за, против, въздържали се, отхвърля се, 22 за, против, въздържали се, приема се, 24 за, против, въздържали се, отхвърля се, 23 за, против, въздържали се, приема се, бюджетната комисия 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 2 за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме окончателния текст по електронен път. Режим на гласуване, моля. Гласуване на текста с измененията. Край на гласуването. 43 за, 4 има против. Приема се. И сега, колеги, гласуваме за правомощията да се започнат преговори с съвета. Режим на гласуване. За госпожа Бенава ще забавим още малко. Нищо лошо. Тя гласува вече. Крайно гласуването 42 за, 2 против, 3 въздържали се. Доклада се приема. Поздравления на Кинга Гал. Искам да й дам думата, искам да кажа само едно изречение. Искам да ви благодаря, благодаря специално на докладчиците в Сянка за положителната нагласа и, и за, на секретарията, който се свър, справи отлично и се надявам, че ще продължим да работим по същия начин. Благодаря, Кинга. Поздравления! Okay, thank you, colleagues. Um, if you're leaving, please uh, leave quietly and we can move on. Да, колеги, моля ви за тишина. Онези, които напускат залата по-тихо, за да е, работим по-нататък по дневния ред. Шеста точка от дневния ред. Е, условия за влизане и прибиваване на граждани на трети страни с цел научни изследвания, образование и ученически обмен, платен и неплатен стаж, доброволческа дейност и работи по програми, така наречени ОПЕР. Преработен текст. Е, Нашата докладчица е Сесилия Викстрем. Ако ми позволите, Сесилия, преди да ви дам думата да кажа няколко думи, става дума за представяне на мандата на парламента за трилога. Е, текстът е прият преди една година, но все още не е съгласуван. Ето така, нашата докладчица сега ще ни осведоми. Благодаря, господин председател. С удоволствие ще споделя мнението си по тази много важна директива, тъй като мандатът е нов и аз за пръв път ви представям доклада по темата. Ще си позволя да ви отнема малко повече време, ако нямате нищо против. Както знаете, е, нашата политическа група прие мандата още през ноември 2013 година. Той бе потвърден е, с пленарен вод през февруари 2014 година с голямо мнозинство. 578 за, 93 против, 6 има въздържали се. От тогава чакаме съвета да съгласува своята позиция, което той най-сетне направи през декември миналата година, така че най-сетне сме готови да пристъпим към тристранните преговори. На 5 февруари получих вашия мандат и на 3 февруари проведохме разширено съвещание на докладчиците в Сянка, приканихме съвета да представи и своя мандат. Започнаха подготвителни експертни срещи. Е, следващата седмица предстои първото заседание на триалога. Първо, е, нека си припомним каква е целта на този нов акт, на тази директива. Общата цел на нормативната уредба е да бъде популяризирана Европа като световно средище за научно-изследователска и образователна дейност. Комисията в предложението си предлага да бъдат преработени две действащи директиви, чрез разширяване на приложеното им поле и облегчаване на прилагането им. Действащите директиви са от преди около 10 години и обхващат научни работници, студенти и вече по преценка на държавите членки, е, ученици от по-низките степени, доброволци и е, безвъзмезни стажанти. Междувременно комисията е установила редица недостатъци по прилагането на тези директиви и в новия си текст предлага те да бъдат преодолени. Е, така, например, условията за постъпване на територията на Европейския съюз и прибиваване не са достатъчно ясни, по-настоящем и варират значително между държавите членки. Могат да бъдат давани разрешителни за пребиваване за срок по-кратък от продължителността на изследователския проект, който води до ненужна бюрократизация и разходи. Не са определени срокове за обработка на молбите, в резултат от което молбоподателите пребивават в неяснота и не могат междувременно да се възползват от други възможности или пък окончателно могат да решат да се откажат от Европа. Студентите имат твърде ограничени възможности да финансират престоя си чрез е, легална работа на пазара на труда, което е проблем. Придвижването от една е, в друга държава членка е много трудно и почти невъзможно, което възпрепятства трансфера на знания и умения е, между държавите членки и в това отношение значително възпрепятства реализирането на програмата Ераза Мундус, тъй като проектите по тази програма по принцип обхващат повече от една държава членка. Вече не е уреден статута, както казахме, на е, учениците, на, на, на доброволците и стажантите, е, занимаващите се с надомно гледане на деца, така наречените опер, не са регламентирани по какъвто и да било начин. Е, така че трябва да погледнем по широко на, на, на цялата тази проблематика. Независимо от сегашната тежка економическа обстановка и безработицата, твърде много работодатели едва успяват да намерят необходимата им работна ръка. На лице е известният демографски проблем, застаряването на населението, и макар и някога Европа да е била привлекателен пазар на труда е, за кандидати за работа е, от цял свят, някак си е, има отлив. Трябва да бъдат предприяти мерки за повишаване привлекателността на Европейския съюз. В интерес на економическия растеж, на новаторството, на заетостта в дългосрочен план, разбира се, но на това трябва да се погледне сериозно. Ето защо аз бих искала да изясня позицията на парламента по този въпрос. Парламентът бе много положително настроен към предложението на комисията от самото начало. Приветстваме задължителното обхващане на допълнителни категории, в това число стажанти, доброволци, ученици и е, надомно гледащи деца. И ние смятаме, ако им окажем топъл прием на тези хора – те вероятно е, ще обмислят възможността да се върнат отново в Европа в качеството на, на студенти, вече от е, висшата степен на образованието или на научни работници и така нататък. Освен това, хармонизацията е, на уредбата между държавите членки би облегчила вътре европейската мобилност е, е и достъпа до пазара на труда с възможности за оставане на територията на Европейския съюз и търсене на работа след приключването на е, образованието или на научния проект. При работата си по нашия общ подход е, взаимодействахме отлично с колегите докладчици в Сянка и аз отново бих желала да ви отправя сърдечна благодарност за вашия принос. Няколко неща, на които парламентът държи възможности за продължаване на престоя с до 18 месеца след приключване на изследователската работа. По предложението на комисията е 12. Условията за събиране на семейства на научно-изследователски работници по предложението на комисията следва да се прилага и за студентите, имайки предвид, че в днешно време студентите може и да са прехвърлили студентска възраст и вероятно може и да са семейни. забрана е, държавата членка да. Тоест, държавата членка може да откаже разрешително за престой, но по своя единствена преценка, а не както е до сега задължително, при наличието на определени критерии, определя се по-къс срок за обработка на молбите, от сега 60 на 30 дена, предвид електронизацията на административния процес. Обхващане вътре е, европейската мобилност, е, така че да бъдат включени всички упоменати по-горе категории. Бих искал да кажа няколко думи и относно мандата на съвета, който той най-сетне прие. След малко ще чуем по-подробно за това в мандата на съвета се съдържат значителни промени на първоначалния текст на комисията с ограничаване на полето до студенти и научни работници и нищо повече. Уредбата за останалите ученици, стажанти и доброволци е, е все така по преценка на националния законодател. А е, стажантите и предлагащите надомни услуги срещу заплащане са просто изключени от приложеното поле на текста, което трябва да призная, ни изумява. Е, много съм разтревожена от това ограничаване на приложеното поле. Това значително намалява ползата от новия текст. Позволете ми също така да кажа, че когато работихме по доклада на Европейския парламент, постъпиха 164 изменения и допълнения и в нито едно, нито едно от тях не се правеше предложение за изменение на приложното поле. Така че мога убедено да заявя, че Европейският парламент категорично, единодушно подкрепя предложението на Европейската комисия за приложното поле. Съветът също така в предложенията си поражда значителна административна тежест за молбоподателите, срокът за отговор на молбите се удължава, вместо да се съкрати. Европейския съюз има конкурентно предимство, доколкото осигурява достъп не просто до една страна, до една държава членка, а до територията на целия Европейски съюз, поради което аз съм убедена, че вътрешната мобилност следва да бъде, да се каже, щедро уредена – при все това обаче съветът значително изменя предложението на комисията в тази му част, като добавя значителни бюрократични изисквания на различните етапи, което отново свежда до минимум ползата от законодателството на общоевропейско равнище. И това трябва да кажем е прискърбно. Аз обаче с интерес очаквам по-нататъчните разяснения от представителите на съвета и разбира се изказванията на колегите. И при все това трябва да кажа, че храня надежди за по-нататъчния ход на работата. Много се радвам, че преговорите най-сетне ще започнат. Благодаря. Благодаря ви, Сесилия. Триалога е насрочен за 3 март е, и толкова по-добре, че става по време на латвийското председателство. Сега ще... Впрочем, ще дадем възможност на председателството на, на съвета да се изкаже, но първо докладчиците в сянка ще говорят. Не, наистина, много сме удовлетворени, че, че ще се заработи по, по, този, по този въпрос, по тази материя. Знаете колко деликатна е, е цялата миграционна област. Госпожа Кораца Билт. Благодаря. Аз също много се радвам, че най-сетне е започнал триалога. Изказвам се просто за да подкрепя позицията на докладчицата. Е, ние сме в условията на, на световно съперничество за таланти. Европейския съюз трябва да бъде по-конкурентно пособен в това отношение. И целта на упражнението тук е да бъде усъвършенствана действащата директива. Е, но доколкото сме запознати с позицията на съвета, промените, за които настоява той, са толкова много, че фактически се обесмисля цялото начинание. Трябва да се хармонизира достъпа до Европа. И то не просто до една или друга държава членка. Трябва да се преодолее фрагментираността на уредбата, да бъдат упростени правилата. Така че конкретно това, което мен особено ме разочарова, е, че приложното поле или категориите чужденци се свеждат до студенти и научни работници. Би било интересно поне да научим защо стажантите са, не, не са включени. Друг е, е, проблем е, е за сроковете. Предвид цифровата или електронната революция 90-дневен срок за обработка и отговор на молбите е прекомерно. Добре би било съветът да, да помисли поне да, да, да посъкрати, ако не е до това, което предлага парламента, 30 на дена, поне някъде по средата. Е, след това, е, възможностите за оставане на територията на Съюза след приключването на изследователския проект. 6 месеца за нищо не стигат 6 месеца. Да не говорим, нали, човек да си намери работа или пък да е, основе търговско дружество. Така че, хайде да не са 18, но, но 6 е твърде малко. По вътрешната мобилност, много, много важна част, е, радвам се, че съветът приема предложението за научните работници и студентите. Но трябва да има повече гъвкавост. Съветът настоява за ново изискване студентът да подаде молба отново колкото по-лесно стават нещата, толкова по-добре. И последно за достъпа до пазара на труда, за студентите по време на обучението им. Не, няма, няма да навлизам в, в този пазарък, дали да бъдат 10 часа, дали да бъдат 20 часа на седмица. И да, разбира се, пазарът на труда е национална прерогатива, но би следвало да има някаква възможност за тези е, чуждестранни лица, студенти и научни работници да се препитават с труда си. И общо зато апелът ми към съвета е такъв, е, да се постараем заедно да повишим привлекателността на Европа. Е, и се надявам да постигнем компромис, тъй като в сегашния си вид позицията на съвета не ни дава особено основание да я подкрепим. Благодаря. Нямаме докладчик Сянка от социалисти и демократи, доста уредели редовете на социалисти и демократи, не знам защо. Да видим. Тимати, не, не, не сте длъжен, но, но ако желаете от името на Екаре да се изкажете. Много е важно, господин председател, да се възползваме от тези възможности, <laughs> така че аз наистина ще кажа няколко думи, след като така любезно ми давате възможността. Е, първо, разбира се, е, обявената цел на, на тази мярка, на, на тази директива е нещо, е, с което повечето от нас биха се съгласили. Меко казано. Много е важно да бъдат привличани хора от, от цял свят да посещават Европа, да, да повишават а, професионалните си знания, но и осведомеността си за Европа въобще. И също така е важно, и това е отразено в доклада, да се подчертае, че без съмнение се шири експлоатацията е, на тези лица, е, е, независимо, прочем, от длъжностната характеристика на, на работното място, което заемат, е, дори колкото по-престижно е, звучи позицията, толкова по-експлоататорска се оказва. Но проблемът за мен е такъв. Твърде често, именно на национално равнище се вземат решения, например, за това как да бъде повишена привлекателността на висшия образователен сектор за чужденци и следователно доколко да бъде приспособена миграционната политика на тази държава за тази цел. И разбира се всичко, което се отнася до критериите за прием във висшите учебни заведения. И възниква въпрос за субсидиарността, наистина. Нали, всички сме наясно, че, че тези лица могат да станат жертва на експлоатация. Но гаранции срещу подобни явления, би следвало да се приемат на национално равнище, тъй като на общоевропейско равнище някак трудно би могла да бъде отразена спецификата на националния пазар на труда. Ние далеч не сме против е, младежите, които биха желали да посетят Европейския съюз, нито против гаранциите е, в тяхна защита. Изразяваме съмнение, просто що се отнася до правната форма, до самия инструментариум за постигането на тази цел. Благодаря. Други докладчици в сянка нямаме тук по-настоящем. Има ли колеги, е, членове на комисията, които биха желали да се изкажат? при дам думата на председателството. Явно не. Моля. Да? Председателя даде думата неизвестно кому. Уважаеми е, колеги, е, много се радвам, че ми се отдава тази възможност. Това, това все пак е представителя на съвет. Е, и да, и да представя позицията на съвет. Когато се основава на съображението, че при сегашната световна политическа и економическа обстановка главната цел на директивата би следвало да се утвърждава трансфера на знания и умения. За да бъде направен Европейския съюз по-конкурентоспособен световното съревнование за таланти. Въз основа на това съображение съветът взе решение за включването на две задължителни категории в приложното поле на директивата. А именно научни работници и студенти. Съветът е на мнение, че това са именно категориите чуждестранни лица, е, чието прибиваване на Съюза би е, способствало най-вече за постигането на посочените цели. И наистина, за тези категории лица трябва да се облегчи режимът, да се намали бюрократизацията. Схемата за вътрешна мобилност, която предлага съветът, общо взето се вдъхновява от схемата за мобилност по директивата ICT. Предвижда се краткосрочна и дългосрочна мобилност за научните работници. За студентите режимът е съобразен с приблизителната продължителност на академичния семестър. Предвижда се също така възможност членовете на семействата на научните работници да ги придружават. Директивата за единното разрешително за пребиваване е основа за този подход на съвет. Необходимо е да посочим, че научните работници могат и да преподават, успоредно с изследователската си дейност, а студентите да работят и могат да останат на територията на държавата членка, за да търсят работа или се занимават с стопанска дейност и след изтичането на срока на първоначалния проект. Що се отнася до други лица, съветът е на мнение, че действащата в Европейския съюз уредба за прием на квалифицирани е, обучаеми доброволци и безвъзмезни стъжанти е достатъчно гъвкава, за да удовлетвори потребностите както на страните е, домакини, така и на страните по происход. Необходими са само някои дребни корекции. Както Държавите членки имат своите съмнения по отношение на включването на възмезните стажанти и на занимаващите се с гледане на деца в предложното поле на директивата. Обратното би е, създало една прекомерна разнородност на субектите в приложното поле на директивата. От една страна научни работници, от друга страна гледачи на деца. В заключение бих искала да кажа, че председателството вече започна неофициални контакти с докладчиците и с екипа за преговори и мога да ви уверя, че ще се постараем да постигнем максимален напредък в хода на преговорите по време на мандата на латвийското председателство. Благодаря. Благодаря. Не а, знаех. Искам да се извиня че не знаех името ви. Сега от името на комисията. Благодаря, господин председател. Само няколко коментара. Първо, искам да благодаря много на парламента за неговото становище, което отговаря до много голяма степен на предложението на комисията. На второ място, искам да отбележа с задоволство, че всички институции отчитат, че това е много важно предложение от гледна точка на а, идеите. Преди първия пълен триалог се радваме, че има вече неофициални контакти между парламента и председателството и се надяваме, че следващата седмица ще бъде първия голям а, и пълен триалог и ние се радваме. И това беше много добре от комисията е, има европейска конкурентоспособност, има и нови колеги. Искам да напомня на колегите, че това е част от е, пакет, е, много трудни миграционни мерки, свързани с договора на Европейския съюз. И ако сме сигурни по въпросите на миграцията, тогава този окончателен, този последен документ трябва да се гледа много сериозно и много се надяваме, че ще обърнем внимание на това, защото това е наистина е много чувствителна сфера, деликатна и се надяваме, че ще има последователно също с управлението на миграцията. И, ам, е, ние ще се върнем отново а, към тебе, Силия, просто като си има предвид, че триалога е на 3 мат, така че ако обичаш да приключиш. Да, благодаря, господин председателю. Аз също бих желала да благодаря на всички за тяхната работа. Парламента е а, обединен и а, много се радваме, че това наистина е така. Приветствам факта, че съвета а, независимо от това, че има много неща а, във вашата позиция, които са против нашата а, позиция, радваме се, че вие сте готови да привличате квалифицирани хора в Европейския съюз и че ще работите за повишаването на европейската конкурентоспособност. Нека сега да сме сигурни, че ще а, преведем тези прекрасни думи на езика на конкретните действия действия, да не остане само красиви фрази. Също така е важно всички вие да имате данни по, този, по това досие от предишния мандат, за да може наистина да се придвижим напред в бъдещите дни а, а, а, с цел да насърчим растежа, благополучието и духа на сериозно приемане на тези проблеми, защото в противен случай ние ще останем един намаляващ и потъващ континент. И приветствам работата, която ще, работ... която ще извършим, която според мен ще бъде трудна, но ние ще продължим да работим. Благодаря ви. Благодаря и успех а, с триалога. И така, колеги, имаме сега точка седма, а, към която можем да преминем, което е представянето на комисията на националните програми за фондовете в работата на външните работи. Искам да ви помоля, колеги, да проявите сериозност, защото е необходим анализ. Имаме една кратка бележка, която е от Генерална дирекция вътрешни работи, която се отнася за работата ни през следващите няколко години. Тук се създават и национални проблеми. Ние приветстваме доклада на комисията по отделните национални програми. Когато водим преговори по фондовете в областта на вътрешните работи, трябва да знаем, че трябва да има правни гаранции по финансовите инструменти. Затова е много важно наистина да разбираме как точно се прилагат тези проценти и дали трябва да се докладват дерогации. Не съм сигурна дали имаме цялата информация в писмен вид, но очаквам да чуя от вас за това каква повече информация този път няма да бъде толкова кратка, господин председателю. Благодаря за възможността отново да дойда тук при вас в комисията, да ви кажа какво става във връзка с прилагането и изготвянето на националните програми. Това е третата ни презентация, след като постигнахме споразумение по регламента. Ние бяхме тук през октомври и през декември. Днес искам да ви кажа къде се намираме в, с приемането на програмата, да ви кажа как държавите членки искат да разпределят ресурсите между целите и да кажа също така нещо кратко за партньорството и за механизма на мониторинга. Е, във, ваше, в вашето писмо, господин председател, до нашия комисар, вие а, настоявахте да чуете за проценти. Ние изпратихме документ, искаме да бъде максимално актуализиране, сега сигурно ви се е искало да, го, да сте го получили по-рано този доклад, но не искахме да го уточним. Продължават преговорите с държавите членки, особено във връзка с отклоненията от правните изисквания за минимален процент. Това е нещо, което ще обясня след малко-малко по-подробно. Искам само да кажа, че повечето от фондовете се администрират по национални програми с общо управление. Е, има 2,7 милиарда евро за програмите АМИ в 58 национални програми ще бъдат приети. До този момент 54 национални програми са внесени в програмата. Четирите, които още не сме получили, това са програмите за границите, и а, те са от асоциираните държави към Шенген. Преговорите продължават. Очакваме, че ще бъдат приключени по-късно тази година. Макар, че процеса на преговорите по националните програми продължава и още има много работа първото, първата група от 22 програми вече е доста зряла и одобряването на комисията показва, че процесът е започнал. Ние можем да а, използваме, да прехвърлим средствата от 2004 година, както това се прави за структурните фондове и очакваме, че тези 22 национални програми ще бъдат по одобрени до края на март. В противен случай, ако това не стане, няма да имат право да се прехвърлят фондовете. Държавите членки трябва да качат на своите страници в интернет съответните програми. Когато бъдат одобрени програмите, ще можем да започнем да плащаме средства на държавите членки. Започваме с предварително финансиране от 4% по програмата, плюс годишно предфинансиране от 3% за 2015 година. Това може да се направи, ако съответните държави членки са назначили отговорен орган и са ние, разбира се, напомнихме на държавите членки колко е важно да се определи такъв орган, защото одобряването на националната програма е едно, но прехвърлянето на средства от бюджета на Европейския съюз към държавите членки дава възможност да се финансират, например, мерки предприяти от неправителствени организации. Останалите мерки не могат да бъдат одобрени преди ревизирането на а, многогодишната на, на регламента на, за многогодишната финансова рамка. Когато това бъде направено, вече ще могат да бъдат коригирани финансовите профили на програмите. Това ще бъде между 2015 и 2017 година, така че програмите не могат да бъдат приети след, преди да бъде прият регламента за който говорих, но продължаваме преговорите с държавите членки. Много се надяваме, че когато бъде прият регламент, ще можем да добавим останалите програми. Сега да ви кажа как се разпределят ресурсите на държавите членки. Това е един елемент, който комисията разглежда много внимателно именно разпределенията между целите в националните програми и спазването на минималните програми, което е зададено в основния акт. Това е много важна част от преговорите в триалога и в окончателната сделка, така да го наречем трябва да се зачитат минималните дълове, но ако има отклонение по изключение, комисията разглежда причините за оправдаването на това на това отклонение трябва да се зачитат минималните проценти, но ако те не се спазват, тогава съответните държави ще трябва да обяснят защо не го правят. На, на, нашата позиция, че комисията няма да одобри програмата, а ако няма удовлетворително обяснение на отклоненията, не би трябвало да се рискува критикува прилагането на програмата. Сега нека да погледнем различните фондове, двата фонда. Започваме с АНИВ. Държавите членки, които включват най-много средства за фонда за обежището са Малта, Италия, Харватия, Словения и Гърция и частта а, на техните фондове е а, между 37 и 52%. Необходимо е да се осигури достатъчен капацитет на системите за приемане на търсещи обежище особено с акцент върху а, уязвимите групи. Ако погледнем минималния процент за системите на убежище, а, е, това е в материала, който сме ви изпратили, малките отклонения от процентите в националните програми на Латвия и Словакия. При Латвия 19% вместо 20%, Словакия 17% вместо 20%. Това са сравнително малки отклонения, вероятно са неумишлени, ние ще ги обсъждаме с съответните държави членки, тъй като програмите все още не са готови за приемане. Що се отнася до интеграцията, най-важните разпределения са в Португалия, Полша, Чехия, Германия и Швеция от порядъка на 57 до 53%. Всички държави членки зачитат минималния процент с изключение на една държава, а именно Гърция. Продължаваме да водим обсъждания с, с Гърция по двата, про, двата а, фонда. Ние смятаме, че те трябва да отчетат ревизираните политически приоритети. Разбираме, че Гърция обмисля да предприеме мерки, които да подкрепят хората, които се нуждаят от интеграция чрез фонд за структурни инвестиции. Работим заедно с колегите от регионално развитие, за да да може Гърция да оптимизира използването и на двата вида фондове, но, както казах, с Гърция преговорите продължават по отношение на поемените ангажименти за периода 2014-16 година. 16 държави са поели ангажимент да пренасочат 16 000 души, около половината от тях са сирийци. Това са 137 милиона евро, които би трябвало да бъдат разпределени към съответните национални програми. Ако вашата комисия иска това, ние може да ви изпратим по-подробна разбивка. Най-важните средства са дадени за националните програми на България близо 40% и Обединеното кралство почти 50%. За останалите държави членки изразходваните средства за възвръщаемостта са между 30 и 40%, като акцентът е, е да се постави приоритета върху до провалните схеми и ефективни мерки, оптимизиране на операциите. Искам също така да спомена, че в допълнение към основните суми в националните програми, седем държави ще получат допълнително финансиране по националните програми за прилагане на действия, свързани с АМИФ, така че а, става дума тук за 45 милиона. А, Белгия, Франция, Холандия, Польша, Швеция, Словакия и Румъния ще се въз използват. Държавите членки, които инвестират в ISF като част от а, националните програми, изграждането на националния капацитет, това са България, Белгия, Гър, а, Германия, Дания, Малта и Унгария с около 7% от а, програмите си. Действията са насочени върху ефективното управление на външните гра, граници всички държави членки зачитат минималния процент в тази сфера. Най-важните стойности, посветени на Евросур, това са в Литва и Словения, предназначени за спазване на регламент за Евросур. Осем държави членки не са спазили минималния процент. В две от тях програмите са готови за одобрение. Това са Белгия и Дания. Ние очакваме преди края на март да ги приемем от таблицата, която сме ви изпратили. В Белгия става дума за 1% за Евросура, в Дания няма е, никакъв процент. Всъщност оправданията са, опра... са уместни. В Дания Евросур ще бъде покрит от националните фондове. В Белгия ситуацията е по-специална. Те могат да а, покрият разходите с 1%. Има също така важна част на инструмента АСФ, така че държавите членки да могат да изразходват до 40% от националните програми за оперативна подкрепа, т.е. ние можем напълно да финансираме операциите на границите и много се радваме, че много държави стигат до 40%. Някои държави членки решиха, че няма да използват техните разходи за оперативна подкрепа. най-голямото предизвикателство е в Средиземноморския регион и там е важно да се използва тази практика. Австрия използва 70% от разходите за консулски услуги. Три държави членки смятат да, го, да изразходват по-малко за консулското сътрудничество, ние водим преговори с тях. Що се отнасят до специфичните действия, Осем държави членки ще получат допълнително финансиране към основните средства за разработване на проекти за консулско сътрудничество. Това са Чехия, Белгия, Германия, Франция, Литва, Холандия, Полша и Словения. Има 12 проекта за консулско сътрудничество, възлизащи на 14,5 милиона. В другите сфери на, на сътрудничество са свързани с оборудване и техника, които може да се използва по линията на Frontex. Това може да бъде използвано от държавите членки, но Frontex може да поиска да бъде използвано едновременно. 30 държави членки ще се възползват от допълнително финансиране с 132 милиона. Имаше много голям интерес. Е, е, имаме 7-8 пъти по-голям интерес, отколкото средствата, с които разполагаме Австрия, България, Испания, Финландия, Гърция, Литва, Латвия, Малта, Полша, Португалия и Румъния ще се възползват от това. И сега преминавам към полицията, значими средства за борба срещу престъпността се предвиждат за националните програми на Литва, Ирландия и Гърция. 85% от фондовете се предвиждат Швеция, Румъния и Люксембург подкрепят мерки за подобряване на оперативните способности всички държави членки, които не спазват минималните проценти, като например Ирландия, нямат никакво намерение да използват средства за управление на кризи и за инфраструктура, тъй като минимума тук е 10% според регламент. Неодавна получихме ирландската програма все още я разглеждаме, ще обсъдим с ирландските власти. Искам да спомена съвсем накратко преди да приключа нещо за, за възможностите за партньорство и за мониторинг. Искам първо да благодаря на парламента за подкрепата, която, която парламента даде на комисията, за да може разпоредбите да останат в регламента. Държавите членки не бяха толкова готови колкото комисията и парламента да се запасят тези разпоредби, които са съществували в много други общи програми на управление. Ние смятаме, че така както са предложени, те са пропорционални на това, което трябва да се обсъди. Държавите членки показаха, че са ангажирани с програмата, създавайки структури, комитети за мониторинг, международните организации, неправителствените организации би трябвало да вземат участие в системата на партньорство, заедно с представители на малцинствата, министерствата и местните органи на самоуправление – на тези комитети за мониторинг се възлагат различни задачи, включително оценка и докладване. С тях ще се провеждат консултации за приложната и оценителната фаза на действията. Тези комисии ще предоставят стратегически изследвания ще вземат е, е, ръководно действие и бих насърчил парламентаристите да насърчават, особено неправителствените организации в държавите членки, да се информират за партньорствата и за съществуващите комитети за мониторинг, за да има наистина добро участие на място след прилагането на програмите и да се ангажират също така с преразглеждането на програмите, за да се отразят съответните другите типични обстоятелства. Приключвам, господин председател, 22 програми ще бъдат приети в края на март. Ние ще ви информираме за всичко, което става и с удоволствие ще ви съобщим за напредъка на преговорите по другите програми, които текат. Представили сме в писмена форма числата, отразяващи сегашната ситуация с минерални, ми, минималните проценти. Продължаваме преговори с държавите, които не са спазили минималните проценти. Е, в никакъв случай не може да кажем, че обсъжданията са свършили. Например, оценим, че гръцките власти може би разглеждат е, внимателно програмата Миф, е, която ще бъде внесена и отчитаме, че Гърция има много проблеми във връзка с всички цели, включени в АМИФ. Ако искате да вземете предвид това, което предлагам с поетите ангажименти на държавите членки, може да ви представим информация за това. Uh, Благодаря ви. Ако може да ни представите нещо в писмена фирма, е, форма, извинете, е, описваща поетите ангажименти по презаселването. Би било добре. Е, нашия докладчик след малко ще се изкаже по-общо по въпроса за сливането на фондовете за вътрешните работи. Така на ще става дума за прозрачност и от абсолютно съществено значение да, да има някаква отчетност пред парламента. И се радвам, че така по-пространно ни разяснихте нещата, тъй като записката бе твърде кратка. Нямаме кой знае какво присъстващи тук, но, но доста хора проявяват интерес към тази тематика и ще се осведомят съответно. Севи Голаря докладчица, ще й дам думата, само да проверя кои други са се записали. Спинели, други. Господин Коелио, добре, други. Повече от достатъчно време отделихме на, на този въпрос. Така, Силви, желаете ли първа или накрая, как предпочитате? Добре, нека първите двама колеги, е, които желаят да се изкажат, да видите как ще коментирате, След това ще обобщите вие. Барбара тогава, заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да цитирам едно изречение на един а, мафиот, мафиотски бос, който в разгар на един голям скандал в Рим, за който може би сте чели, който мина под името Мафия Капитале, казва се господин Гуци, в разговор, който е в послушван разговор с друг мафиотски бос, господин Гуци казва, ти представяш ли си какви пари ще спечелим с тези мигранти? Само от наркотици печелим по-малко господин Буци говори за високи печалби. Това, което казваме, е доста свързано с италианската политика. Говорим за печалби, които се финансират най-вече с европейски средства. По този начин се подкрепят както прахосването на средства, така и корупцията. За пет години се установи, че стотици милиони европейски средства не са били освоени по предназначение. не са били използвани за подобряване на условията в центровете за приемане на емигранти. А сега се иска разпределение 50% за беж... системата за обежище, 35% за легалната миграция и интеграцията на мигрантите. Та, въпросът ми към комисията е следният. Смятате ли, че това се нарича яснота и прозрачност и има ли съответните гаранции от е, италианското правителство? Как се контролират нещата, защото има сериозни обвинения в корупция при разпределението на тези средства? Благодаря. Благодаря сега, господин Коелю. Карлос. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на госпожа Пайк от комисията за много интересните разяснения, които току-що ни даде. Едно нещо трябва да е ясно, мисля, в случая. Необходимо е достатъчно прозрачно, за да преценим дали финансовите средства, които се отделят, са достатъчни и се изразходват целесъобразно. Така че цялата информация, която може да предостави Европейската комисия, е добре дошла. Бих искал да подчертая нещо, което вече се каза. Приветствам готовността на госпожа Паек да представи по-подробна информация за националните програми и да задам въпроса, би ли могла тя да сподели с нас записката, от която чете? Защото се опитах да си запиша нещичко, но твърде богата беше информацията е, и не можах е, да с кола съм. Така, благодаря. Силви, Силви, сигурен съм, че Силви ще е, засили някои от тези моменти. Да, е, непременно ще, ще засегнат двата въпроса, които бяха повдигнати от двамата колеги, в, в, друг регистр по-скоро, в, в друг а, е, тон. А аз се опитах като Карлос да, да записвам, обаче в един момент просто не смогнах. И наистина ми се ще да го получа този документ, е, за да мога по-подробно, по-задълбочено е, да се, да се запозная, да, да, да поставя в контекста им тези колони, тези таблички, които, които имаме всички. Сега, нещо, което е, което е известно, така циркулира в, в пространството е, и а, е, е, нали, всеки има своята версия, всеки има своето мнение, става въпрос за, за центровете, за задържане или приемните центрове в Италия, но Италия не е единствения проблем. Благодаря е, на представителката на комисията за това, че е тук, за това, че сподели е, с нас информацията, с която разполагаше. Аз е, бих искала обаче да поупорствам, като задам още някои въпроси, да, да задълбочи, ако е възможно, още тук е, да, да, да, да е, ни даде информация за минималните проценти и освен това, когато има изключения, вие посочихте един такъв случай, бихме ли могли да, да чуем за мотивите, дали, дали са правомерни? Е, що се отнася до режима на убежището, проблема за презаселването бе повдигнат и включително от вас, е, господин председател, има сериозни финансови стимули държавите членки да се включат в това. Как обаче всичко това ще се превърне в реална национална програма? Значи, действат ли нещата или трябва още да се потикнат? Ей, понеже това е предмет на сериозна дискусия помежду ни, това е въпрос за другия, третия въпрос, който бих искал да задам, за е, <coughs> доброволното връщане от една страна е експулсирането от друга. Как, какъв е баланса между, между двата случая? И освен това, по две, по две цифри, госпожо, говорите за отговорните органи. Ако правилно ви разбирам, малко според вас са държавите членки, които са посочили пет от Пет от 18, фактически. Пет само държави членки, от общо 18, от които се очаква, са посочили отговорен орган. Е, може и да развиете защо така? И второ, така вие е, изразихте известна тревога за участието на неправителствените организации е, очевидно има там някои неблагополучия. Бихте ли била по-подробна? Благодаря. Благодаря ви, Силви. Ако няма други, колеги, е, да дадем възможност на господин, на, извинете, госпожа Пайк. Да, ще се опитам. Ако, ако нещо пропусна, моля да ми посочи. Така, що се отнася до договорните органи по, по този хоризонтален регламент, е, така наречен? Е, по същество, освен ако държавата членка с нарочен акт не определи отговорен орган, просто не получава парите. Така че по-силен стимул от това аз не мога да си представя. Крайно обесърчаващо е наистина, е, че твърде малко все пак държави членки са го сторили, и беше им дадено достатъчно време. Е, и още повече на фона на опита от е, така наречените фондове Солид, те много добре знаят какъв е режимът. Така че ние напомняме на всички държави членки и се отнасяме критично най-вече към онези, е, в които през месец март предстои да бъде приета програмата. А тя не е обезпечена финансово при това положение на нещата. И в много е, държави членки се изразява загриженост от неправителствените организации, че за известно време пари няма да има. Ние определено няма да отпуснем парите без е, определен е, отговорен орган. Така, сега по някои от данните, разбира, ще ви, ще ви предам информацията за случаите на презаселване, и информация за разпределението на средствата по направление на, на дейност, и понеже е, това ще бъде допълнително финансиране за националните програми. За презаселването е, финансирането ще бъде част, неразделна от националната програма. Ако конкретно ми позволите да се върна на въпроса за госпожа Спинели. Е, съжалявам, че не мога да си спомня. Един от почитаемите депутати писа на нашия комисар, по този въпрос може да сте била вие. Съжалявам, ако нещо съм объркала, но във всеки случай имаме такава постъпка направена от, от депутат. Много е важно, разбира се, средствата да се изразходват целесъобразно. Държавите членки трябва да определят разпореди, органи, разпоредители с средствата всяка, значи, те ще бъдат обект на контрол, всяка година ще се докладва изпълнението и разходването на средствата, ще има одити и естествено, ние много внимателно ще следим. Особено ако постъпят известни твърдения, че системата не е достатъчно устойчива в Италия все още се, се проучва. Така че с италианската страна ние те първа е, много внимателно ще разгледаме е, механизма на финансиране. А, дали не пропускам нещо? Я, е, така, важното е поетите ангажименти наистина да бъдат изпълнени. Е, много сме доволни, че е, са ангажирани 14500 места за 14500 души. Важното е да, да се изпълни този ангажимент. За НПО, е, неправителствените организации, много държа и, и ние, ние го обсъждахме въпроса на триалога наистина неправителствените организации и други всякакви неправителствени държавни структури да са запознати е, с финансирането и да участват в разговорите за оползотворяването на средствата. Ние приканваме държавите членки да включат всички действащи лица, така да се каже, е, в политическия диалог. И в някои държави членки в областта на вътрешните работи НПО са сравнително по-малко признати, но не подлежи на съмнение, че е, в иммиграционната област е, НПО имат своята роля. Вероятно не така очевидно е това в други области на вътрешните работи. Е, знаем, че по време на преговорите за финансирането беше изразена загриженост за опазването поверителността на оперативна информация, например, която се обменя между полицейските органи, но, но във всеки случай в разработката и доколкото е възможно в изпълнението на програмата би трябвало да бъдат включени неправителствени организации. Извинете, че ви прекъсвам. Е, вие споменахте неправителствена е, страницата в интернет. Възможно ли е тази информация да, да е достъпна от там? И не знам колко е, достатъчно добра ли е нашата страница в интернет по-настоящем, определено има какво да се направи, да се подобри, но можем, да, можем също така да включим и връзки към националните страници. Е, е, така, така ще бъде облегчен достъпа до националната информация. Не съм сигурна дали такива са намеренията, но, но определено има нужда от това и ще се постарая да стане. Сега, моята роля тук от името на докладчика и на, и на колегите е да подчертая прозрачността и, и отчетността така искаме ние да, да се движат нещата за напред. Ние, казвам, много държим на това и, и то се прояви тук, мисля. Зададете въпроси, а, макар и е, посетеността на заседанието да не е висока. А, искате да кажете още нещо, да? Да, да, ние с а, е, готовност е, ще продължим да се отчитаме пред вас и когато до година постъпят докладите, тази година няма да може, но, но когато постъпят националните доклади, е, бихте могли да помислите като комисия да е, поканите представители на отделни държави членки, за да получите представа за реализацията на място. Край на краищата там се вижда кой какво и как върши. Благодаря. Благодаря ви и благодаря ви за подробната информация, благодаря на докладчицата и на колегите. Сега, колеги, имаме известен проблем. Жаки Ришар не присъства и мисля няма да присъства до 17 часа по осма точка. А по-нататък по девета точка следва представяне на моя доклад. Докладчиците в сянка обаче по тази девета точка ги няма и е, моето не особено приятно задължение е да обявя прекъсване на заседанието до 17 часа, просто защото нямаме необходимото присъствие, нямаме техническата възможност. Всъщност, економисахме време до сега, толкова по-добре, но сме поизбързали явно. Няма ги основните участници. Карлос. Не знам, не е ли възможно да повикаме докладчиците в сянка? Вероятно, те са в сград. Да, да, каза председателя, помислих си. За това някой са тук. Софи, вие сте докладчик. So this is, this is an ever, this is an ever moving feast, you know да ви кажа, това е безкраен празник. Да, да, Карлос, вижте, но, но тук, тук имаме е, новина в развитие. Е, скучновато беше днес, днес след обед, малко да се поразбунят духовете. Ето сега последни новини. Е, ще направим прекъсване само за 15 минути. Едно към Жак и Ришар ще бъде тук до, до четвърт час. И значи, Карлос, вероятно не възразявате. Добра новина. А инак, така, доста ме притесняваше идеята да призова обратно в залата господин Кирков. Не повече от 15 минути обаче, моля ви. И ще продължим с осма точка.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

Colleagues, we must make a start because otherwise we're going to push our final item and be... Колеги, трябва да започнем. И по отношение, от уважение на колегите, които се върнаха за точка 8, ще започнем. И вече нашия гост е тук, така че годишния доклад за цифровата технология е на Джаки Ришар, заместник председател, който се занимава с петициите за Държавния съвет. Представенето на доклада за цифровите технологии и е, основните права е за, не, за винаги за важна тема. Тези доклади са внимателно изготвени на базата на широки консултации Докладът за 2014 година беше посветен на цифровите технологии и на основните права. Има редица колеги, които от комисията ни се интересуват от тези доклади и докладчика госпожа Албрехт се занимаваше с този въпрос. Има 50 препоръки за спазването на е, човешките права. Някои от препоръките са насочени към Европейския съюз. Ще дам думата на Жаки Решар, след това на Лорен Цитерман, след е, изложението ще дадем думата на е, депутатите. Първо господин Решар, имате думата. Благодаря, господин председател. Нямаме микрофон. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, благодаря ви много за това, че ни поканихте тук. За нас е голяма чест да ви представим нашия годишен доклад. Само няколко думи, може би, за методологичното представене за работата, която можехме да направим, защото е наистина изненадващо съвета, е, Националния съвет на Франция да се занимава с тези въпроси вие много добре разбирате начина по който разбираме. Е, първо, е, Наистина е чест да бъда тук сред вас, защото, както каза господин председателя преди малко, ние дойдохме тук в Европейския парламент. В момента, в който се изготвяше това проучване, ние се срещнахме с много евродепутати. И се срещахме също така с комисията, с съвета, Европейския контролер на данните. Така че това е една тема, която искаше, която застоява, настояваше е, ние да се потопим в европейското право. Второто нещо, което искам да ви посоча, е да ви представя нашата работа. Искам да ви кажа, че Държавният съвет всяка година избира един, една силна тема, по която работи десетина месеца в рамките на своите дейности, които не са дейности само като Държавен съвет, но и други дейности, а именно научни изследвания, проучвания, и Държавния съвет с генералния докладчик и заместник генералния докладчик прави предложение за реформи за подобряване на разбирането или за включването на теми или процеси. Темите са много различни. Обикновено те са юридически, но не само, тъй като съвета много се интересува и от обществените политики. В 2013 година говорихме за тъй нареченото меко право. Това е на тема, която не е съвсем очевидна за Държавен съвет който всъщност работи по твърдото право. В 2012 година говорихме, работихме по темата на агенциите, френските а, агенции. В 2014 година работихме по а, цифровата система и основните права. В 2015 година работим за, по економическото действие, економическата намеса на държавите. И за да се върнем на темата на цифровизацията. Защо избрахме тази тема? Защото е, Държавния съвет на Франция, както без съднение знаете, е, защитава за обществената свобода. Това е въпрос е, за информатиката, цифровизацията. Това е част от закона 2014 година няма да се впускам обаче в историята, макар че тя е важна, но Държавният съвет винаги е обръща внимание на защитата на правата на лицата в един все по-цифровизиращ се свят. Но ако съвета се интересуваше от тази тема, то се дължеше също и на това, че технологичното, економическото развитие, на цифровия сектор въведоха едно объркване в данните поради една нееднозначност на цифровите данни, поради свръхсвободата в някои сфери, но и поради риска е, свързан с защитата на личните данни. И тази нееднозначност много ни заинтересува и ни накара да направим редица предложения, по-точно 50, както каза председателя, които отчитат е, необходимостта да се зачитат личните данни, но също така да се направи така, че предложенията, които се правят, не стерилизират и не а, премахват а, новаторската сила на цифровия сектор, създаването на работни места и подобряването на благосъстоянието на нацията. И ние се опитахме да намерим този това равновесие. Също така ние си задавахме много въпроси за концепцията, която трябва да а, извлечем от личните данни и а, о, в, в края на нашите проучвания имахме известни съмнения, не толкова съмнения, колкото проучвания. Ние е, премахнахме идеите, които ни се струваха фалшиви добри идеи, и идеите, които, е, според които е, за данните ще бъдат толкова по-добре защитени, ако лицето е собственик на идеите си. То е наистина доста привлекателно. Въпреки всичко, на нас ни се струваше, че всъщност не става дума за една идея, която трябваше да се доведе до край. Имаше много дебати, както вече казах, с специализирани юристи и така нататък във Франция, които бяха наистина много а, активно ангажирани с идеята за собствеността на данните. Също така трябва да се има предвид и едни други данни, които ние се опитвахме да търсим в немското конституционно право. Става дума за концепция, която се основава на а, решението на Конституционния съд в Карлсруе, което е свързано с автоинформация. Е, след тази доста сложна информация, Става дума за една съвсем проста идея, а именно отделните лица имат право да решат дали да комуникират или да използват данните си по личен начин, Федералния а, съд на Германия от а, със своето решение постанови това решение. Разберете ни добре, тук не става дума за ново право, става дума за концепция по отношение на личните данни, от които проистичат е, е, предложения и идеи за е, мрежата, за е, нещата, за които ще говорим след малко. Тук става дума за един основен процент, който дава смисъл на всички други а, основни права с цел да бъдат по-добре гарантирани те. Именно за това ние заедно основахме нашите предложения. Това е, господин председателю, в няколко минути това, което мога да кажа и колегата Цитерман може да продължи по-нататък е, по същите теми. Благодаря, минаваме на господин Цитерман. Благодаря, господин председател. Аз ще е, представя някои от 50-те предложения, съдържащи се в доклада, като най-вече спра вниманието ви на предложенията, които биха могли да бъдат превъплатени в проекто регламента за личните данни, по който е, миналата година се произнесе Европейския парламент и който все още се обсъжда в съвета. Тези предложения се основават на един двояк подход. Първо, да се дадат повече права на физическите лица, за да могат те индивидуално или колективно да търсят защита на данните си. И на второ място да придобие по-публичен характер на месата на държавните органи. Пак защита на личните данни, така че да има едно двупосочно, насрещно допълване на, на двете начала. По първи аспект се предлага да бъде застъпена в по-голяма степен технологията, която дава възможност за защита на данните. Тъй като твърде често на цифровите технологии се гледа като на заплаха за неприкосновеността на личния живот, но от друга страна, напротив, именно новите технологии биха могли да укрепят тази защита. И фактически една от пълноценните дейности на държавните органи, е, занимаващи се с защита на личните данни, би следвало да бъде разработката именно на такава технология. Е, биха могли да бъдат това средства за визуализация, т.е. за преглед на личните данни от страна на титулярите, е, или за стандартизиране на обработката на личните данни от обработващите в духа на решеното от Европейския парламент миналата година или за осигуряване на достъп до метаданните, е, свързани с обработката. Има редица технически решения, но всъщност идеята е това да стане едно отделно, пълноценно направление на дейност за националните органи по защитата на личните данни. И вече другия аспект е, е физическите лица да могат е, да предявяват колективни искове за защита на личните си данни. Това могат да бъдат сдружения граждански, на потребители, синдикати. На такива едни граждански сдружения би се дало възможност да предявяват в своето качество искове пред националните органи потвърдение за нарушаване на неприкосновеността на личните данни и вече съдът би могъл да се е, произнесе с съответните средства за защита. Това предложение също а, е, а, е, бе прието от Г-29 в декларацията им в Париж от декември миналата година. Пак светлината на доклада на Държавния съвет на сега, ролята на обществените независими органи по защита на личните данни. Един особено важен аспект тук, според мен, е приложното поле на европейското право по тази материя. Тъй като днес, ако погледнем общите условия, е, на ползване на, на различните механизми, до които имат достъп европейските граждани. Това са е, машини за претърсане в интернет, социални мрежи и така нататък. Е, се вижда, че данните всъщност се предават в ръцете на оператор, който не е със седалище в Европейския съюз е, и фактически потребителят на даденото приложение в интернет е принуден да приеме чуждо национално законодателство в отказ от европейското и фактически в, по смисъла на международното частно право, правото на Европейския съюз би трябвало да има приоритет, това би трябвало да се предвиди съответно, дори когато се прилага чуждо право. Това, впрочем, също се съдържа в декларацията на Г-29 от Париж от декември миналата година. И това трябва изрично да бъде записано в проекто регламента на Европейския съюз, така че съдът един ден да е наясно с намерението на европейския законодател. Нали, така, по един такъв императивен начин да се предвиди върховенството на европейския регламент. Държавния съвет също така подчертава необходимостта от съответни санкции за нарушаване на неприкосновеността на личните данни както те са предвидени прочен в регламента. И освен това в доклада се подчертава необходимостта органите по защита на личните данни да разполагат с една пълна гама от механизми, от инструменти, които да се прилагат съответно риска за личните данни. Съответно и, и по линия на санкциите, нали, по-тежки санкции, в по-тежките случаи и по-голяма степен на правна сигурност за стопанските субекти, които боравят с лични данни. И така може да се стигне, фактически има предложение за въвеждането на сертификат или удостоверение за съответствие. Боравещия с лични данни може да поиска от органа по надзора е, за защита на личните данни да издаде такъв сертификат за състояние на съответствие и съответно за е, формите на обработка, които представят по-висок риск, тъй като националният орган не би могъл всичко да контролира, може да се въведе вече и задължителна сертификация за съответствие, благодарение на която процедура може текущо, не само е, при започването на дейността е, на дадения е, стопански субект, нали, текущо да се контролира, че той спазва действащото законодателство. Нали, доклада съдържа, разбира се, и много други препоръки, но мисля тези са е, най-значимите. Инак съм готов да отговоря на всички ваши въпроси. Благодаря. Това е, е отлично е, ни подготвя за следващата е, ни е, точка, посветена на е, работния документ за програмата на САЩ за масово наблюдение. Благодаря ви, е, е, господа. А, нека сега да чуем колегите. Е, Хуан Фернандо Лопес Агилар. И имате думата за първи въпрос. Клод, мерси, месье Ришар, месье Благодаря, Ришар. Благодаря ви за този доклад, който беше изключително интересен, особено като е, е се има предвид, е, че той идва е такъв престижен орган, аз като член на тази е, комисия съм работил и съм присъствал в е, заседанията на Държавния съвет и с министъра на правосъдието, госпожа Сакара. Е, много интересен този документ и има едно ревизиране на националните перспективи и също така на сравнимото законодателство, решенията на Конституционния съд в Карлсруе. Мога да говоря също така и за Конституционния съд на Испания. Всъщност става дума за една резолюция от 78 година, която е основен закон, Грундгезец, това е реформата, която включва такива изменения още от 1978 година за развитието на информатиката и на цифровата революция. Говори се също така за частни, за правата на човека и правата на личността също така. Е. Мина много време, премина вече епохата на националните отговори. Сега трябва да се намери европейски отговор и този отговор трябва да се намери тук в Европейския парламент парламент. Е, парадокс е, че през последния мандат работихме по един регламент, регламент, е, а не директива повтарям, регламент е, с пряко приложение за Конституцията на държавите членки. И а, който всъщност беше представен пред съдебните инстанции. Въпреки всичко, държавите, има държави членки, които които блокираха а, действието на този регламент, развитието на този регламент, а, замразиха работата и напредък. А, и актуализирането на директивата от 1995 година. Така че въпросът, който искам да споделя с вас е а, дали се осъзнава ограничения отговор на националните институции макар те да са актуализирани, макар да са ангажирани максимално с правата на хората и правата, които се наричат информатическо самоопределение в сферата на личността и това, което личността може да прави в мрежата. Има някои ограничаващи обстоятелства, които според мен ще има допълнителна стойност в европейския отговор, който се очаква още днес, като се има предвид, че съвета се въз противява а, срещу този регламент. Благодаря, Хуан. Господин Карлос Коелю има думата сега. Э, э, Благодаря, господин председател. Благодаря за изказванията. Благодаря за актуалността на вашето проучване. Аз съм съгласен с това, което казва Арми Виланс за цифровизацията, както вие казахте, господин Ришар. Вярно е, че Цифровизацията наистина е много важна за спазването на свободата в много държави членки, но целта на цифровизацията би могла да намали свободата. И тук в същата тази зала ние говорихме за борбата срещу тероризма и за новите средства в тази борба и ни се струва, че в някои случаи ние не сме така благоразумни, както би трябвало да бъдем, за да може да бъдем сигурни, че не се борим в полицейска държава и че ще можем да защитим свободата на гражданите. Съгласен съм с подхода, който очертахте във връзка с решението на Конституционния съд на Германия в Каосруе и с дефиницията, която ли ми беше позната. Аз мисля, че това наистина е щастливо обстоятелство, защото защото понятието за собственост не е юридическо валидно а, обстоятелство и самоопределението представлява една част от идентичността и аз мисля, че това наистина е важно в този подход. И аз виждам, че има 50 предложения не съм имал възможност да прочета целия доклад. Е, това ще го направя е, скоро и много внимателно и съм сигурен, че има интересни неща. Но искам да задам един конкретен въпрос. Имам усещането, че има много голяма разлика между държавите членки на Европейския съюз в възприятието на а, запазването, защитата на личните данни. Не искам да говоря за а, битка север-юг в а, северната част на Европа, запазването на а, личните данни, а, е, е много важно е, да се запазят е, тези данни, докато в моята държава, в Португалия на юг, това не е чак толкова силно. И в цифровата епоха трябва да се приеме тази идея, именно гражданите да защитават е, личните данни е, и да разбират е, и също така другите основни свободи. Искам да ви запитам, какво мислите във вашите предложения? Има ли нещо по този въпрос, а е именно препоръка за образователната система, за медиите, за да може да се засили възприятието на нашата демокрация по основните ценности на запазването на личните данни в съвременното цифрово общество. Thank you, Carlos. In fact, I mean, I was looking at the proposal. Благодаря. Аз самия се запознах с предложенията. Но докладът е отличен, толкова високо качество. Не, че това изненадва, след като източникът е Върховният съд на, на Франция, но, но аргументацията, е, е, тя, тя, ни, тя ни дава сериозно въоръжение за, за трилога. Е, например, вчера е, на, едно, на една конференция, посветена на световното право, ни попитаха е, за фигурата на безопасното пристанище. Дори този аспект е засегнат в доклада. Много, много богат, много поучителен доклад. Сега, Янис току-що, но, но Силви първо и след това не. Е, да, аз съвсем накратко изцяло споделям казаното от Карлос Коелио. Сега аз като е, французойка трябва да кажа, че този размисъл за личните данни през е, последните години в край на краща датира от доста по-отдавна. Има страни в Европа, които от години проявяват далеч по-голям интерес към тази материя. Е, та, та, та нека, нека не крием, че Франция позакъсняно. Във всеки случай това изоставане в значителна степен се наваксва от а, е, публикацията на, на Държавния съвет. Е, ясен, богат доклад, само, само един въпрос за <clears throat> информационното самоопределение, тази нова фигура. В първото предложение по доклада се чете, че е право на физическото лице да определи как да, да, да се ползват личните му данни. Това, това, това да ви кажа, е по-лесно да се каже, отколкото да се наложи. Но, значи, за, за предаването на данните. Защото в първата точка се казва, че лицето има право на самоопределение, както по отношение на предаването, така и по отношение на ползването на данните. Добре, но по отношение на ползването, как би могло да се намеси лицето? Е, бих искала да поразвиете тази тема. Благодаря. Нашия, нашата, нашия докладчик е, е, естествено добре запознат с е, вашия доклад, вероятно би искал да добави няколко думи. А, благодаря. Отличен, разбира се, отличен доклад. Аз много добре си спомням как разговаряхме с вас по повод на моя доклад. И има такова едно значително приплитане на на нашите съображения и на, и на вашите. И вашия доклад определено ще съдейства за начеването на дебати с националните парламенти. А, както каза Карлос Коелю, няколко успоредни дискусии текат в момента в Европа по, по тази материя. И вашия доклад а, представя отлична възможност да ги обединим, да ги, да ги вкараме в едно русло. И аз бих бил много доволен, ако този доклад се разиска и в националните законодателни събрания. Надявам се това да е възможно поне да се чуе за този доклад. Компетентните специализираните комисии на националните парламенти поне да го разгледат. Благодаря. Ако няма други колеги, желаящи да се изкажат, ще ви моля двамата, господа, да е, отговорите накратко, но позволете ми само да добавя към е, току-що казаното от колегата. Е, не знам дали вие, вие го засегнахте този въпрос, но всъщност френското правителство коментира ли, реагира ли е, на вашия доклад? Е, ще вземе ли за сведение, за, за действие този доклад? Council meeting. Um, I won't say any more than that, but uh, just to say it was challenging. I'm not sure the word challenging is translated in many different ways, but I'll leave it at that. But obviously... Мога да си представя, че това е една сериозна предизвикателна е, задача нали, за отношенията между институциите, но аз предполагам, че би било уместно е, е, все пак е, този доклад, и да се каже, да бъде взет на въоръжение. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, благодаря ви за зададените въпроси, които свидетелстват и за вашата компетентност и вашия интерес. Е, ще видим как с колегата е, ще си споделим е, задачата да ви отговорим. Държавният съвет винаги е работил в духа на свободата, чието активен привърженик е. Може би трябва да започна с вашия последен въпрос, господин председател, за, за това какво прави френското правителство, френската държава, е, предвид този доклад. Е, трябва да имаме предвид особения статут на Френския държавен съвет. Е, това е институция, която излиза с доклади, обаче, нали, никой, никой не би искал те да бъдат просто пуснати в чекмеджетата, да, да, да прашасват е, на някой рафт. Значи, това са доклади от оперативен интерес, ако щете, от, от, от актуал, актуален характер. И ние особено държим нашите предложения да бъдат конкретни и реалистични. Правителството може да се вслуша, може да не се вслуша, но във всеки случай ние се стараем е, да е, предложим изпълними неща. И френската държава, френското правителство има идеята да, да предложи закон, за цифровото пространство. И вече от сега министър-председателят заявява, че тази законодателна дейност следва да се предшества от широка и дълбока обществена дискусия. И вече има Национален съвет за, за цифровото пространство. Орган във Франция получи задачата да проведе това допитване навсякъде и страната и отвъд дори нейните граници. И в заданието, което отправя министър-председателя на този Национален съвет за цифровото пространство, той посочва, че вдъхновение за, за тази задача би следвало да бъдат препоръките на Държавния съвет. Колегата Ситерман е, е, работи в. Е, не, не, не, не точно работи, е, сътрудничи с кабинета на госпожа Аксел Льомер. Фактически той е връзката между съвета, държавния и правителството. Значи, нашите е, е, <laughs> доклади, нашите предложения не са така глас пустиня или верба волента, както са казвали древните. Аз бих искал да засегна въпроса за националното, съответно европейското измерение. Въпрос е даден от господин Лопес Агилар правителството по-настояще на Франция разработва амбициозна цифрова платформа, цифрова програма. Ще се стигне и до национален закон. И, и също така това определено ще се отрази върху европейските регламенти, които по-настоящем се обсъждат за защитата на личните данни, след това регламента за е, електронния пазар или пък за мрежовата неутралност. И фактически доклада на Държавния съвет на Франция е, може да бъде от полза в тези две измерения. Естествено, по-пряко по отношение на френското правителство, тъй като то непосредствено може да възприеме предложенията на съвета, но и косвено в по-широкото -по европейско пространство, доколкото френското правителство в съвета на министрите на, на Европейския съюз би могло да се вдъхнови в своята позиция от доклада на Държавния съвет. Пак по въпроса на господин Лопес Агилар, питате дали Държавния съвет е, си е давал сметка, е, дали е съснавал, даже казвате вие, че решението се намира на общо европейско равнище, а не на национално. Мисля, че мога спокойно да ви уверя, че да, Френския държавен съвет много добре съзнава това, който участва всеки четвъртък в Генералната асамблея на Държавния съвет. Това е, това е редовно заседание на съвета по преглед на проекто законодателството което се кани да внесе правителството. И знае фактически, че европейското право, понеже то се гледа и от Държавния съвет всяка седмица, би трябвало да, да, да увери наблюдателя, че европейското право е наше френско право. Фактически няма заседание на Генералната асамблея на Държавния съвет, на което моят колега Жан Люксорон, който и да било там делегиран, да не е, е, е разпитван, да, да, да, от него да не се иска информация за съответствието между проекто законодателство на Европейския съюз и националното законодателство на Франция. Така че аз спокойно мога да ви уверя, че за това се държи сметка. От правно-техническа гледна точка, но и от гледна точка на съотношението на силите, ако щете. Е, естествено, като Европейски съюз ще бъдем много по-убедителни пред съседите от другата страна на Атлантика. Само една оговорка обаче е, е, следва да направя в случая, а именно, че има норми, по отношение на които държавите членки се отнасят доста чувствително. И това са деликатни въпроси, свързани с разузнавателната дейност, например. С цялата правоохранителна дейност. Което обаче не пречи държавите да сътрудничат помежду си. Впрочем, решението за цифровите права е, на, на Европейския съд в случая е, бе посрещнато с е, подобаваща чувствителност от френските власти. Ето, засягам вероятно твърде деликатна тема, но не може да минем и без това. Благодаря. Някои други въпроси, които бяха зададени сега от господин Коелю за разликата между държавите членки, и що се отнася до уредбата на личната неприкосновеност. Вярно е, че националните традиции са твърде различни – Например, е, има страни, в които има е, ЕГН, национален идентификационен номер. Във Франция въпросът е много деликатен и употребата на този идентификационен номер, е, единен граждански номер, е строго ограничена. В северноевропейските страни обратно. Използва се далеч по-широко. По така че има, има такива национални различия. Впрочем, те се проявяват и в Европейския парламент. Е, когато е, гласувахте е, по този повод, се оформи едно голямо мнозинство, повече от 600 гласа в подкрепа на една общоевропейска позиция, но все пак наскоро в Държавния съвет проведохме колоквиум относно цифровата среда и основните права и свободи и се прокара едно силно е, европейско измерение. Имахме френски, германски, белгийски докладчик, разбира се и американски, но, но навсякъде в страните възникват едни и същи въпроси. И следователно е напълно възможно да се изработи общ отговор. На въпрос на госпожа Гиом за това как лицето може да се произнесе по употребата на данните му, отколкото, що се отнася до тяхното предаване. Няма един прост отговор на този въпрос. Е, вижте, това е, това е един набор от предложения, които биха могли да, дадат на физическото лице, титуляр на личните данни, по-големи възможности да ги управлява. Нали, днес имаме право на достъп, искане на поправка и така нататък. Много трудно се борави с тези права към, към днешна дата. Ако можем да от друга страна да, да въведем инструменти, които упростяват упражняването на правата и, и са в по-голямо съответствие с цифровата среда, с цифровата епоха, е, и, и такова предложение съдържи доклада, това определено би било в интерес на титулярите. Във Франция бе проведен един експеримент – от е, е, фундацията Интернет Ново поколение, е, проект под наслов Моите данни. За какво става дума? Различни банки, търговски организации, административни органи и прочее и прочее се ангажират да предадат на титуляра на данните всички данни, които са събрали за него. След което въпросният субект, титуляр на данните, след като се запознае с данните, тъй, това, е, това е част от експеримента, има възможност чрез определени технически средства да борави със собствената си информация. Значи това са редица предложения. Не могат да бъдат разглеждани самостоятелно. Всяко, съвкупността от тези предложения води <clears throat> до напредък към един да ви кажа, по-добър хоризонт. Е, този въпрос може да бъде разглеждан и, и малко по-дръкъгъл. Не знам дали вие точно това имахте предвид, но... Е, трябва да, да, да имаме предвид е, и онова, което ние предлагаме във връзка с, с концепцията за платформите. Не така предпазливо, но, но категорично се опитваме да определим понятието е, платформа и да предложим въвеждането на някои задължения, които не са непременно непосилни от економическа гледна е, точка. И, и възниква въпроса за коректността, е, за лоялността на, на операторите на е, платформи. Нали, няма, нямам възможност да навлизаме в детайли в, в, в това понятие, но, но има цяла една редица предложения относно задълженията на така наречените платформи, е, които не са примерно някакви е, е, задължения по обработка или просто по събиране. Е, е, е става дума за нещо средно което пък е специфично за, именно за такива големи електронни платформи. Това е. Дължа ви огромна благодарност и на двамата. Господа, благодаря на колегите. Следващата точка от дневния ни ред е посветена на един работен документ във връзка с нашата резолюция за програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ. И, и си много естествена е връзката между, между тази следваща точка и това, за което говорихме до сега. То определено, впрочем, ще ни послужи за напред в е, тристранните отношения е, по повод на регламента, е, триалога. И разбира се, не съм имал предвид да посочвам <laughs> Франция, е, особено като, като една от страните, а, а само да, да подчертая, че ни предстои една сериозна задача за примиряването на националните позиции. Thank you, colleagues, for the quality of that discussion and for giving us a document which I think we can actually use in our това е един документ, който ще може да използваме в нашата работа. За това искам да ви благодаря и се надяваме, че ще се видим. Благодаря. И така сега, колеги, Преминаваме към следващата точка, именно точка 9. Действията предприяти следствие раз резолюцията на Европейския парламент от 12 март 2014 година. Ние е, в момента не виждам къде са нашите докладчици в сянка. Тази скорост и тази ефикасност е, всъщност се обръща срещу мен. И така, е, ще продължа, макар че това не ме поставя в прекрасна светлина. И така, точка 9. Действия предприяти вследствие резолюцията на Европейския парламент от 12 март относно програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение и така нататък. Исках да кажа цялото заглавие, защото в резолюцията, прието на 12 марта, имаше една формалност, а именно тя даваше задача на нашата комисия да а, предприеме последстващи действия. Това е един работен документ, който който ние трябва да изготвим заедно с докладчиците в Сянка за да се е, проследи бъдещата работа. Как ще се направи това? Това е, е в ръцете на нашите докладчици в Сянка. Те проследяват практическите проблеми, проистичащи от първоначалното проучване. Това, което искам да направя, е да направя едно встъпление, което ще ни даде представа за сложността и динамичното естество на тази сфера, както и за огромната работа, която беше извършена след запитването от 12 март миналата година. Също така има очакване Европейския парламент да работи активно в тази сфера. Естествено, това не изключва много важната работа, която се извършва в тази сфера, независимо от това дали става дума за списъците на пътниците, доклада на господин Кърк Хоуп, работата на докладчиците в Сянка, също така по този доклад и редица въпроси, които повдигат е, колегите, дали става дума за основни проблеми, свързани с защитата на пакетите данни или за първоначалната резолюция. Това е едно встъпление на работния документ и се надяваме, че ще можем да проведем някои предварителни първоначални дискусии на къде искаме да вървим. По време на проучването, което беше направено през март 2014 година, макар не, че ни се струва много късно, ние говорихме за е, цифрова харта на, свобо... на, на правата. Аз просто за новите колеги искам да кажа, тъй като а, се предава тази среща, естеството на общ на 16-те изслушвания. Искам да кажа, че резолюцията беше приета на 12 март и сега имаме една група за мониторинг, която да гарантира ефективните последващи дейности. Е, имаме също така редица въпроси, различни инциденти, различни събития, които продължават да се наблюдават както в държавите членки, така и отделни инциденти, които отделни депутати ме помолиха да повдигна, но вместо да ги а, заявявам а, на отделни заседания на нашата комисия, просто аз съм ги обобщил. Това не става дума тук политическа оценка. А в работния документ виждате хронологически изложени позиции на държавите. Говорих също така за международни развития, говоря за събития и развитие в Съединените щати, говоря също така за технически развитие и разработване на политиката. Преди да се впусна във всички тези сфери, искам да направя няколко коментара по сериозността на докладите, особено за хакерските атаки на сим-картите. В а, а, петък а, една датска компания, произвеждаща сим карти, реагира на една а, хакерска атака в компютърната система на компанията. Някои колеги повдигнаха този въпрос и публикацията посочва, че това е било опит да се достигне до максимален брой а, телеф, мобилни телефони, за да може да се проследяват те, като идеята е да се проследяват както предаване на а, гласови данни, така и на други данни, разбира се, без а, одобрение на телекомите. На този етап компанията не може да верифицира тези данни, а, е, и не може да каже дали тези агенции наистина извършват тази операция. Но това е сигнал, че комисията Либе трябва да разгледа много сериозните нарушения. А депутатите наистина са загрижени за подобни нарушения след 2013 година. Аз знае, че колегите бяха загрижени по този въпрос, някои от тях не са тук но ще разгледаме някои други аспекти. Имаше консенсус, че е, ще се разгледа мандата след приемането му. Доклада предостави възможност за актуализиране на фактологичното развитие след е, резолюцията, прилагане на е, принципа дигитален хабелс корпус. Е, същността на работния документ включва също така новите открития след март миналата година, включително събирането на образи, лицево разпознаване, привилегировани, конфиденциални съобщения, актуализация на международните развойни дейности, свързани с резолю... Револю... резолюцията, също така спазването на международните задължения свързани с правата на човека, изключителните мерки, разраб... дейности в Съединените щати, свързани с, законопроекта за реформите. споразумението ще се изпрати делегация на нашата комисия от 16 до 20 март в Штатите. Говорим за повече информираност по въпросите на личните данни, но а, няма конкретни мерки. Във връзка с правоприлагането и разузнавателната дейност няма данни, че има напредък. А, свързан с резолюциите, но отново нямаме компетентност в тази сфера. Няма доказателства в държавите членки за наличието на най-добри практики, които могат да се следват. В техническото разработване документа дава възможност компаниите да видят, да работят по делокализацията на облаците, по въпроса за IT сигурността в институциите. Искам да напомня на колегите, че ние ще имаме една основна конференция през 2015 година по IT сигурност и е изключително важно да получим междинен доклад от генерална дирекция ITEC е, е, и трябва да се види дали има някакви дейности, които се извършват на равнище държави членки. Естествено, има и много по-широки задължителни аспекти на такава конференция. Ние трябва да организираме конференция за защита на IT ти личните данни, да ще доведем специалисти в математиката, в кодирането, много от заинтересованите лица не разбират съвсем точно проблемите и нашият опит ще бъде да направим така, че хората да разбират инструментите. Необходимо е също така да потърсим и средства инструменти за рандомизиране. Трябва да се научим да се занимаваме с уязвимите места и на хардвер, и на софтуер, на сигурността, защитата на личните данни. И колегите могат да видят от прилагането на Европейския дигитален хабел Корбус, че ние сме далеч от изпълнението на тези препоръки. Очакваме очакваме Европейския съюз все още да ни предостави текста, за да започнем триалозите. Както споменах по-рано, неодавна бя, присъствах на съвета на Европейския съюз за защита на данните и регламента в този смисъл. Имаше предизвикателство определено, е, за които е, ще говорим в обсъждането. Ние все още чакаме комисията да предостави данни за а, споразумението с Съединените щати, постигнато на, в а, 2000-та година. Това са основните предизвикателства. В работния документ а, се задава хронологичен план на това, което се е случило от март 2014 година, но най-голямото реално предизвикателство за нас е, че имаме толкова много неща, които трябва да направим, но очакването на парламента е да преминем от реагиране към активна дейност, към проактивна дейност като парламент, като комисия, либе независимо от големите предизвикателства, свързани с пътническия списък, с ам, защитата на данните и всички тези сложни въпроси в контекста на последващата дейност, а не просто само да реагираме на констатациите и на резолюцията. Представям ви този работен документ и се надявам, че ще имате някакви предложения отвъд предложенията на докачите във всяка. Много дълго говорих, но аз съм председател и не мога сам себе си да спра. Така че първият е, е Карлос Коелю, който ще вземе думата. Only three remarks. First, congratulations. I think this document само три бележки, господин председател. Първо, поздравления. Аз мисля, че този документ, който ни представяте, е много добър. Съдържа необходимата информация в една сбита форма. На първо четене не бих могъл да не се сещам за някакви пропуски. Мога да кажа, че докладът е изчерпателен. И така, поздравления. Това първо. Второ, ми, странно е някакси. Е, водим този разговор след като изслушахме представителите на Френския държавен съвет. Е, и има, има редица общи неща между едната и другата тема. Е, нали, идеята за е, европейска цифрова конституция, ако щете, или харта на правата, в това число Хабиас Корпус, и вие посочвате конкретните действия по този път. Но, нека имаме предвид, че всяко от тези действия има свой ход във времето. Ем... И се опасявам, че преследвайки едно или друго действие, ще загубим представа за общото, за така наречения европейски хабиас корпус. Това е като любезно предупреждение към вас. Е, и накрая бих искал да подчертая, че следва да сме готови да се обърнем с лице към следващите стъпки. Четвъртата точка от вашия документ нали, правим, правим много препоръки към други институции и препоръки към нашите парламенти. И според мен би следвало да наблюдаваме изпълнението на тези препоръки. Защото времената са такива, че под претекста за борба с тероризма и организираната престъпност, те първа ще виждаме в националните законодателни събрания е, стремеш склонност е, в дневния ред да, да попадат именно такива инструменти, такива актове за националната сигурност. И би следвало най-малкото на общественото мнение да, да внушим, че ние не се отказваме от гражданските права, в случая в цифровото пространство въпреки съображението със сигурност, и че няма да отслаби натиска за гарантирането на тези права. Така че, тези, трябва да видите, е, какво следва от вашия доклад като бъдещи политически действия. И трябва да ги поставим на дневен ред, за да поддържаме едно последователно политическо послание към нашите съграждани. Благодаря. Корнелия Ернст. Благодаря. Благодаря, Клод, за отлично подготвения работен документ, защото всъщност ни е ясна същинската дилема. Става въпрос не за работния документ, а за осъществяването на нашите намерения, които обаче комисията и съвета не приеха много ентусиазирано. В работния документ се съдържа всичко случило се, много разкрития, много от исканията в доклада обаче остават без отклик, е, например за преразглеждането на SWIFT, проблема с а, безопасното пристанище, оценката на, данни, на всички споразумения за обмен на данни и прочие и прочие. Няма да ги изреждам и точно това е проблема, с който се сблъскваме. Можем да си приемаме каквито си искаме прекрасни работни документи и чудесни доклади по собствени инициатива, но нищо няма да се случи, докато не се упражни натиск върху институциите и най-вече върху държавите членки защото ако това не стане, няма да напреднем нито крачка в отношенията с САЩ. И с това ще приключа. Смятам, че е много важно наистина да преразгледаме отношението си към САЩ. Да, то е приятелско, но не и подчинено, а така излиза в момента, че Европа е в подчинено положение. И още нещо искам да спомена. Последния случай Джамалто доказва за какво става въпроса, именно, че проблемът ни не е само Националната служба за сигурност на САЩ, а и Агенция за сигурност на САЩ, а и други тайни служби на Европа. Тъй, че смятам, че е добре да се заемем с за работа, за да може тези скандали, които се превърнаха в нещо нормално в последно време, да спрат. Благодаря. В документа аз посочвам всички тези неотворени глави. От безопасното пристанище до общото споразумение. Надявам се, отчасти въздействието на резолюцията, която евентуално бихме могли да съгласуваме между политическите групи, да би заявила мнението на парламента по всички тези висящи въпроси, тези неотворени глави в преговорите. А сега Барбара Спинели. Благодаря. Благодаря за изключително богатия доклад, Клод. Поздравявам те. Съгласна съм с теб, че гражданите все пак трябва да разберат, че ние действаме профилактично. А такова впечатление можем да създадем само ако ги информираме добре, което означава да се разработят съвършено конкретни защитни планове за унези, а, защитни, извинете, планове за унези, които ни снабдяват с информация. Освен това, малко песимистично ми звучиш, Клод, в този доклад. Все пак е важно, че става въпрос за европейско начинание – във всяка държава отношението, връзките с информаторите са различни. Аз съм с, впечатлението, че като че ли няма някаква адекватна реакция на комисията по посока на превентивни действия. Как можем да гарантираме защита на информаторите на европейско ниво? Нали, нали не бъркам, като тълкувам твоята позиция в малко отрицателна светлина? Да, да, права сте, Барбара. Това бе препоръка, съдържаща се в първоначалната редакция на доклада но за съжаление не се въведе на практика в цяла Европа. Не се възприе като общо европейско предложение. Аз обаче ще, ще коментирам малко по-подробно в заключителните си думи. Но нека да чуем всички колеги. Ян. Благодаря. Мога да се присъединя към поздравленията за вас като автор на доклада по-скоро работния документ, който е поставя отлично начало на предстоящата съвсем скоро работа по до развиване на, на позицията ни, изразена в резолюцията през март миналата година. Имам някои конкретни бележки по препоръките и във връзка с, с е, някои от нещата, които вече прозвучаха в миналогодишната ни резолюция. Така че фактически, да, да си кажем, нито една от препоръките не е, е възприета до сега от институциите и това е крайно разочароващо. Най-разочароващото обаче е, че тези въпроси, на които обърнахме внимание в доклада си на нашата институция, на Европейския парламент, също е, са се натъхнали на, на глухи уши. И това е, и това е ну, прискърбно. Е, голяма част от текста е, бе посветена на е, електронното пространство в е, Европейския парламент. Повече от година, практически от тогава, нищо. И е, председателството трябва да разбере, че тук не става дума за организиране на залите за нашите заседания, а за политически въпрос. Е, мен ми задават въпроси ръководители на разузнавателни служби, защо защитата на Европейския парламент срещу шпионски посегателства е толкова слаба. И това е нелепо. И, и, и ние имаме сериозен проблем, ако, ако то, е, нещо не се направи. И много се радвам, че вие включвате в е, материала си и, и този въпрос. Ако Европейският парламент, т.е. Е, информационно-технологичната инфраструктура на, на парламентът не бъде приведена в съответствие с днешните обстоятелства, нищо няма да можем да дадем на своите граждани. Нищо не е направено, доколкото разбирам. И това е крайно неприемливо. Нали, все още има системи е, електронни в е, Европейския парламент с прослутите задни вратички и така нататък. Нали, аз просто не мога повече да, да, да гледам хората в очите. Има доказани е, пробиви в нашата система. А, по другите препоръки съм изцяло съгласен с Карлос Коелю. Трябва да държим на тях. И е, приемането на пакета за защита на личните данни, е, общо споразумение е, и е, отказа от режима на безопасното пристанище е, в е, е, двустранните спогодби трябва да бъдат поставени на масата. Комисията не може до безкрай да пренебрегва нашите искания. В крайна краища, ние за какво приеме резолюции? И те трябва да бъдат вземани с цялата сериозност, която ние им отдаваме. И, после, ние очевидно не сме е, дали да се разбере достатъчно ясно, че тук не става въпрос само за Националната служба за сигурност на САЩ. Че всъщност става дума и за нашите разузнавателни служби. И последният документ, посветен на обществената осведоменост за атентата срещу компанията Дженайто, както и срещу националния штаб-квартирата на, на националното разузнаване на Великобритания, ни навежда на един единствен извод. Става въпрос за агресия, става въпрос за акт на агресия срещу Европейския съюз. Най-сетне трябва да разберем, че, че ставаме свидетели на нещо, което е абсолютно неприемливо за Европа, за европейската интеграция и трябва да го повтаряме навсякъде, на всеки международен форум. Трябва да говорим за акт на агресия, за кибернетична война и то днес в Европейския съюз. И би трябвало да бъдем а, по-настойчиви, по-категорични. И в разговорите с нашите правителства и със съвет който естествено отговаря за националната сигурност. в крайна какво правят държавите, за да ни защитят? И тук не става въпрос само за е, националната цялост, е, за, за сигурността на държавата, става въпрос за демокрацията, за върховенството на закона и за гражданските права и свободи. Да, благодаря. Много, има много, много неща, на които ще обърна внимание в заключителните си думи, ако не знам дали все още има колеги желаящи да се изкажат. Е, преди да дам думата на Софи, която ще си изкаже след малко, аз в встъпителните си думи споменах же малто да, благодаря ви. Аз се е, Извинявам на колегите, ако е, изказването ми ще бъде малко в страни от темата или, или, или е, ако нещо повторя. Но, да, да, извинявам се, ние се опитахме да стигнем до всички докладчици в сянка. Еми, имате телефонния ми номер, никой не ми се обади. Не, както и да е. е просто се надявам. Е, е, София, вие винаги имате какво да кажете. Да, значи няма значение дали съм закъснял или не. Позволете ми само да ви кажа. В встъпителните си думи казах, че малко и, и дадох така пълно описание на, на текущата обстановка. Нищо повече, нищо, нищо друго не сте пропуснала. Вижте да започнем тогава с Джамалто. Вече съм представила въпрос за писмен отговор на Европейската комисия. Още един въпрос ще отправя, тъй като, както каза Ян, ако прочетете легалното определение на кибернетично престъпление по конвенцията, то тук имаме кибернетично престъпление. Нали, посегателството ще малко. И ме ми се струва, че нали, GCHQ, Националния разузнавателен център на Великобритания, твърди, че не е нарушавал закона вероятно не се посочва кой именно закон, <laughs> защото има и закон на джунглата, нали? А, а Белгаком а, а, още е висящо производство, защото и в Белгаком има пробив. Проведохме едно изслушване, никой не се яви. И ако публично се заявява, че всичко е било законно, то какво им пречи е, да се възползват от възможността при една нова покана от страна на Европейския парламент да дойдат тук, в нашата комисия, да ни обяснят как точно може да е законно онова, което са свършили. Защото като чета Конвенцията за кибернетичната престъпност, да не говорим ако се позова на елементарния си здрав разум, ми не е законно. Ако Китай го беше направил, да влезе в информационната система на търговско дружество със седалище на територията на Европа, какво? И това ли ще бъде законно? Ами Зимбабве? Нали, тогава ще кажем, че е престъпление. А да не говорим, може и, може и до тероризъм да стигнем или, или до кибернетична война. Но държава членка на Европейския съюз, орган на държава членка на Европейския съюз, влиза в информационната система на търговско дружество на територията на друга държава членка. Ами, не знам, идиотка ме наречете, обаче на мен това ми прилича на престъпление. Сега не знам какво стана с а, а, а, съдебното разследване на случая Белгаком? Какво прашасва ли някъде? Не знам. Може ли фактически да насрочим ново изслушване? Вече имаме два казуса. Тайните служби на Великобритания посягат на, на информационните масиви на търговски дружества в други държави членки. И ако те публично заявят, че това било законно, аз съм сигурна, че е, те са така, големи хора, няма да ги е страх да дойдат тук в Европейския парламент, а че да ни обяснят как така е закон. Е, сигурна съм, че са създадени какви ли не административни работни групи, че е, на всичко се гледа много сериозно, че имат работни обеди и работни закуски, обаче, по мои сведения, нищичко не е направено за охраната на нашите е, съобщителни системи. Е, нали, ние е, <coughs> питахме Европейската комисия за е, е такъв е, е, тип е, вражески вредоносен софтуер, който бил използван в случая на, на, на тези посегателства. Комисията казва, ние ни е работа. Така че да си го кажем в очите. Нашите съобщителни системи не са защитени. И нищо не се прави след всички тези последни разкрития, за да бъдат защитени нашите съобщения, нашите съобщителни системи. Добре, ние какво ще правим? Резолюция или какво? Работна група? Аз мисля, че ако гледаме сериозно на себе си, не можем да направим друго, освен да поискаме последващо разследване. Най-малкото тайните служби на Великобритания да дойдат. Те, те, поканихме ги, не дойдоха. Дано втори път, като ги поканим, да дойдат. И други го казаха. Е, всички препоръки по нашата резолюция. Аз е, не виждам някой да се е вслушал в тези препоръки. Нито държавите членки, нито комисията. Е, един от изводите ни бе, че е, механизмите за надзор върху националните тайни служби просто не действат. По-добре ли действат днес, една година по-късно? Ми определено не. Е, има ли някакъв засилен контрол върху международното двустранно сътрудничество между тайните служби в Европейския съюз? Ми не. Сега не съм сигурна дали е, пробива в Джамалто и Белгаком е двустранно сътрудничество между тайните служби. Ми добре, може и така да е, обаче надзор никакъв. Така че имаме много и много причини да поискаме е, продължаване или подновяване на разследването с изслушвания. Та накрая ще е едно изслушване, това е, това е главното ни оръжие. Жалко, нямаме по-силни оръжия, но поне тези, които е, ги имаме, да ги използваме е, максимално ефикасно. Благодаря. Аз е, се надявам, за никого не е изглеждало грубо като си гледах телефона, но в Твитър казват, че е, всички сме така звучали изключително мрачно и песимистично. И това е в момента е, новина с развитие в Твитър. Янис казва, добре би било, ако някой се вслуша в резолюциите ни. Е, да, добре би било наистина, само че Яксел Вос тук и, и докладчиците в сянка. Нали, това ще бъде послание на, парламенто, на парламента. И Корнилия, Корнилия Енст а, а, каза пак колко неща не са се случили всъщност. Нали, всичко това може да се направи, да се подреди в списък. Поне едно нещо, независимо от казаното току-що от София Интвелд, Нали, аз хронологично мога да ги, да ги посоча всички неща, които висят Нали, пакетът все още не е постигнал окончателния си вид вече от 6 месеца. Е, така че всеки напредък всъщност би бил, би бил добре дошъл. Е, и тук става въпрос за резолюция и за една е, добра, изрядна конференция под егидата на Генерална дирекция информационни технологии. Да видим най-накрая. Защо е толкова в такова плачевно състояние е, охраната на нашата информационна система? Така че това всъщност ни дава възможност е, да подхванем отново нещата. Инак е, чувстваме се потиснати, защото много и много има да се свърши. И ежедневно, е, едва ли не, се случват нови инциденти. Той е като сизифов труд това. Но пък, нека поне да бъдем оптимистично настроени по отношение на възможността да се справим с всичко това. От Комисията по правните въпроси Аксел, заповядайте. Много ви благодаря, господин председател. Най-вече благодаря за вложения труд, защото давате една наистина много добра картина на всичко онова, което ние се мъчим многократно да осветлим. Ян Филип е много прав, че не бива да се вторачваме само в Националната агенция за сигурност, а и към Русия, Корея и прочие, и прочие. Нещата са еднакви навсякъде. За това смятам, че е важно чрез тази стратегия да припомняме това. Разбира се, че е разочароващо, защото всеки от нас иска нещата да стават по-добре и по-бързо, но може би извън а, за защитата на данните, споразуменията и така нататък, по които се преговаря, това иска време. Може би извън всичко това можем да започнем с подобряване на сигурността на нашите средства за комуникация. Собствените ни средства, ние като европейски институции, например, не се, доста, е, не се занимаваме достатъчно с а, е, борба с киберпрестъплението и кибершпионажа. Защото ако размахваме пръст към другите, само към другите тайни служби, не правим нищо, докато собствените ни тайни служби правят същото. Ако така наистина съвестно работим, по отделните точки, които сме набелязали, мисля, че можем да напреднем. В точка четвърта, там където са очертани следващите стъпки, бих казал, че не само парламента, ръководството на парламента трябва да а, а, да му бъде обърнато внимание за подобряване, че трябва да се подобри информационно-технологичната система, също трябва да стане и в съвета, и в комисията. Освен това трябва да намерим някакъв разумен път, говорили сме много пъти за това, как да се отнасяме към класифицираните документи и какви да са процедурите и да видим кой ще има достъп до тях и кой не. Също така трябва да помислим как да си сътрудничим с Европол като вече съществуващо звено за борба с феномените, за които говорим и да помислим как да подобрим това сътрудничество или да дадем на Европол в ръцете законодателен, законов инструмент, за да могат да действат защото иначе не знам как така на първо време ще можем да свършим някаква работа реална. Пак казвам, Европол също могат да допренесат за подобряване на сигурността на комуникацията ни. Говоря ви за реални стъпки, които могат да се предприемат непосредствено така че да можем да изчакаме преговорите по всички споразумения за данни и да пристъпим към останалото. А, Важно е, че отново говорим по този въпрос точно след една година, че ще насочим вниманието на обществеността към темата. Смятам, че този процес наистина трябва да е постоянен, постоянно да насочваме вниманието. Още повече, че, например, що се отнася до економическия шпионаж, бихме могли да задължим комисията да се ангажира, че ще просвещава нашите малки и средни предприятия по въпросите на защитата на данни, ще им обръща внимание да си защитават данните, за да не може да изтича информация. Така че е добре постоянно да припомняме тези неща и да се опитваме да насочим държавите членки в правилната посока. Sophie, can I take Joseph next and you can come back? Джозеф uh, първо и след това Софи. Благодаря, господин председател. Много се радвам на тази инициатива и мисля, че тя се превръща в една отлична традиция за Европейския парламент Европейския парламент, впрочем и националните парламенти, един от малкото органи, които се занимават така активно с тези скандали. Ние дължим това на нашите избиратели и мисля, че го превърнахме в добра традиция. Смятам също така, че е така доста реалистично това, че трябва да бъдем песимисти. Защото помните колко много шум се вдигна преди една година, сега нещата се оталожиха е, справедливите ни критики бяха насочени към неща, които продължават да са си така. Има дори повече несигурност. Е, старите проекти отново се реанимират и влизат в политическата дискусия, сякаш нищо не е било. Така че от едната страна в парламента свършихме много работа, с огромно мнозинство приехме пакет за защита на данните, пакет, който наистина би означавал истински напредък, и отсрещани са европейските институции, на които им е все едно какво правим ние по този въпрос, които не са си мръднали пръста и които едва ли имат действителен интерес, например, да създадем дигитален хабеас корпус, защото вероятно си харесват сегашната ситуация мисля, че тази дискусия, освен това, заслужаваше присъствието на повече колеги. Доста така оскъдно е присъствието. Добре де, елитни сме, както казват колегите, елитна група. Вече става и късно. Както и да е. Но и това за мен е знак. В този смисъл се присъединявам към казаното от повечето преждеговоривши, а именно, че в момента е време за песимистични оценки. А може би има и друго тълкуване, както каза господин Крамши, необходим ни е разумен песимизъм, песимизъм на разума и оптимизъм на възможното. Може би трябва да се съобразим а, с а, тази мисъл, колкото и да сме малко днес. Джозеф, um, много хора наблюдават не става дума да сме елитарни. Аз всъщност гледам Корнелия и други колеги. Всъщност исках да кажа нещо, че колегите, които са тук, всъщност са колегите, които са присъствали на всички изслушвания. Искам да подчертая това и да кажа, благодаря на всички. Извинявайте, че аз четях в встъпителните си думи, защото не исках да изпусна нещо важно. Сигурността кодирането на данните, обема на несвършената работа и проблема, който имат хората, които са извън парламента, тъй като това заседание се предава по системата WebStream и докладчиците в сянка всъщност трябва да осъзнават сериозността на парламента по проблеми като кодиране, IT-сигурност, облак. Трябва да представим парламента в една свяла светлина. Именно за това искам да посоча това. Винаги се повдига този въпрос какво казва парламента по тези въпроси? Именно за това казвам да какво Например, журналистите виждат в този текст една препоръка. Говори ли се нещо в държавите членки? Има има а, публика на този, а, на, на, на този дебат, макар че много хора много малко хора сравнително физически присъстват тук в залата. Искам да ви благодаря, колеги. И сега позволете ми да ви се извиня първо. А, благодаря Хуан Фернандо, благодаря за това, че а, а, беше председател. Аз именно точно това исках да кажа от известно време, защото Унеси от вас, които са ангажирани тук, ние показваме нашата ангажираност. Ние реагирахме на този тъй наречен скандал с масовия надзор, за да може той да отшуми. Ние реагирахме, освен всичко друго, ние бяхме единствената институция, която реагираха. Ние бяхме единствената институция, в която се провеждаше проучване. Ние сме загрижени и това ще продължи да, се, да фигурира в съображенията, които ще продължат дори в тази сесия. Аз надграждам а, върху високата оценка на проекта доклада, който беше изготвен и също така проявя, отразявам не само поздравленията, но и високата оценка за всеки елемент на оценката, който е включен. Проблемът обаче е, че ти а, ясно посочи, че ние трябва да бъдеме възприемани като проактивни, като а, от. А, ти също така каза, да, че има обществен интерес към нашето обсъждане, но трябва да има нещо повече от това. По време на електоралната кампания всеки един от нас си има някаква кауза, независимо от света, но ние се опитваме да стигнем до обществеността и ние а, е, искаме да а, е, покажем, че нас ни боли за, а, за защитата на правата на човека, на а, е, достоинството. Националната агенция за сигурност просто искат да разберат и да покажат, че много малко хора се занимават с тези въпроси. Имало резолюция, процедура, прияти от парламента, което включва което предполага последици. Ние продължаваме да се оплакваме от липсата на ангажираност от страна на комисията или съвета, защото те не следват препоръките, но ние трябва да се оплакваме от собствената си способност да стигнем до хората и да покажем, че поне ние работим по въпроса. И мисля, че трябва да посветим поне една минута, за да обмислим за това как може да подобрим нашата възможност да общуваме. Всичко сме виждали в е, това. Е, е, по повишаването на капацитета на IT системите да защитят комуникациите между институциите на Европейския съюз и дори дипломатичните аспекти. Това, което искам да кажа, че ние трябва да се опитаме да посветим поне една минута, за да подобрим способността си да общуваме за работата, която вършим тук. И макар, че някои хора следят тази сесия по мрежата, защото в крайна сметка нашия парламент е прозрачен. Много малко хора всъщност са разбрали, че ние се занимаваме с този въпрос и че ние продължаваме да работим по този въпрос, както е показано от вашия работен документ. Да, хубави са поздравленията, но ние трябва много по-добре да комуникираме това, което правим. Да, разбира се, това е твой документ. Искам да спомена, че тук има служители, които също така участваха в това проучване. Искам да благодаря на всички колеги, които бяха тук и е, членове на персонала. И аз сега ще а, а, искам а, да чуя Ана Гомеш, след това София Интвел. Аз не говоря а, в момента като член на Либе, а като на Афет. Добре. Ние представихме един проект от текст. Това не е окончателният текст, но а, това е за комисията Либе, за последващия доклад и в този смисъл а, се присъединявам към мрачните прогнози. А, е, е, и е, думите, че не бяхме много ефективни по отношение на това да накараме нашите институции да действат. И в известен смисъл сега има дори още повече натиск от гледна точка на външните отношения, необходимостта да се борим с тероризма, поставя упражнява много голям натиск, защото на нас ни е необходим баланс, който трябва да се основава на защитата на данните. Съвета не може да продължава да работи без да постигне споразумение върху законодателния пакет за защитата на личните данни, по които ще започнем да работим. И също така на трансатлантическия фронт, който продължава да бъде много важен. Един друг фактор, освен борбата срещу тероризма, е трансатлантическото споразумение ТИТИП, макар че то е отделно от споразумението ТИТИП, не може да се придвижи напред, ако не се реши въпроса за защитата на данните. Това е изключително важно за възприятите на всички граждани, т.е. не може да се премине напред, ако няма предварително уреждане на въпросите за защита на данните и в Европейския съюз, и по отношение на щатите. Равнопоставеността по отношение на информацията е от жизнено важно значение, също както съдебните и административните мерки, които аз лично не съм сигурна в това, просто само посочвам, че закона за свободата, Freedom Act беше по него не се работи, така че преговорите и всички възможности трябва да се използват. И наистина смятам, че трябва да бъдем по-шумни, да бъдем чувани а, и е, по отношение и, и да бъдем чути и от гражданското общество в Съединените щати, защото те ще ни разберат, те ще разберат позицията на нашите граждани. Аз изпомням, ние споменахме, че трябва да бъдем много повече във връзка с гражданското общество и да си взаимодействаме с тях. Говорим за индивидуална сигурност, говорим за колективна сигурност. И разбира се, това упражнява много натиск върху нашите служби. Необходимо е да имаме обща дефиниция на националната сигурност. Наистина е необходимо да засилим нашата IT сигурност, както вече беше подчертано. Необходимо е също така да гарантираме демократичен надзор и контрол на нашите разузнавателни служби. Това е нещо, което съществува в Штатите, но не съществува истински в Европейския съюз. И а, това е валидно и за моята страна. Например, един а, член на тайните служби, а, той а, каза, че трябва да се захващат, е, прихващат данни, макар това да е забранено в Португалия. Ако това става в Португалия, аз съм сигурна, че това става и в други страни. И това е въпрос, който трябва да разгледаме на централно равнище от е, нашите правителства и от е, е, институциите. Искам да кажа няколко неща за Вашингтон. Искам да ти благодаря, Ана. Софи, много кратко по процедурен въпрос. Не искам да задържам повече преводачите. Добре, ще бъда кратка. Аз имам информация за дебата в Холандския парламент, който зададе въпрос на министра, който каза, че не може да отговори публично. Това, което каза е поразително. Ако контршпионажа покаже наистина, че британските тайни служби или други тайни служби са а, направили проби в системата, ще има а, санкции, които ще бъдат преразглеждане на двустранното сътрудничество, намаляване или дори прекратяването на обмяната на информацията. Аз мисля, че това идеално а, демонстрира защо то е спешно да се разглежда тези въпроси, защото тези инциденти продължават да стават и никой не реагира и обмяната, споделянето на информацията ще спре. И тогава ще имаме пакет през април, ще има нови данни, които ще се събират, но няма да има поделяне на данни, но всеки, който се интересува не само от, освоб... от основните свободи и права, а и от сигурността, трябва да постави този проблем сред... като първи проблем. Всички са на барикадите, има много възмущение, но всъщност какво ще направим, господин председателю? Ще е, внесем ли предложението за ново а, проучване? Да, тък му щях да кажа, уважаеми колеги, казва председателя, минава 6 и половина вече. Искам да кажа, че моята задача е следната. Както и с разследването, ние ще искаме да облегчим ситуацията. Според мен, Корнелия започна да изброява нещата, които стават. Ние сме в такава сложна ситуация. Яна обрех също така спомена за резолюциите, така че позволете ми да кажа, че начина по който ще стане това е, че ние трябва да имаме последстващи дейности и работният документ е мястото, където се работи в много тясно сътрудничество с докладчиците в Сянка, за да може целият парламент да реагира, когато говорим а, за IT сигурността. А, вие знаете, че конференцията на тази тема привлече много хора сигурността не е толкова лоша, но толкова хора, толкова политици искат да вземат, да се ангажират с това. Това е един пример и по отношение на всички теми, които бяха засегнати днен. През март ще отида делегация в Вашингтон да повдигне основните въпроси в Вашингтон. След това систематично в рамките на работния документ. Ще имаме резолюция, вероятно през май, която ще бъде резолюция на всички политически групи, което означава много сериозна работа с докладчиците в Сянка. Да се надяваме, че резолюцията ще бъде готова през май. Това е просто прогноза работим в много тясно сътрудничество с докладчиците в Сянка, защото искаме да постигнем съдържание и докладчиците в Сянка да работят внимателно. Но нека да проявим оптимизъм накрая, а именно колегите, които дойдоха и останаха до а, а, този късен час и благодаря и на преводачите окончателното, това, което беше казано от София Интвел, трябва да имаме този подход, като отидем в Вашингтон, поне да знаят, че имаме някакъв работен документ, да знаят, че имаме системен подход, да знаят, че докладчиците в Сянка работят по резолюцията. Позволете ми да завърша, т.е. да има да има съдържание в нашия подход, защото през март отиваме в Вашингтон, така че моят подход е да започнем този процес. Днешното обсъждане беше много важно, защото то беше обсъждане по същество. Колегите повдигнаха въпросите, които не бяха засегнати, включително много драматичните събития, като Гемалто. Има и много големи проблеми, дори в пакета, които са много спешни. Мисля, че резолюцията трябва да обхване всичко това. Софи, това помага ли? Зависи дали ще, е, как дефинираш е, полезно е, Софи Интвелд. Две изречения. Първо – ако правителствата извън Европейския съюз проникнат в нашата система и а, нарушат правата ни, ние не ги питаме дали така, ще бъдат така любезни да ни приемат, ние ги извикваме тук в парламента. И това се отнася още повече за държави вътре в Европейския съюз. Не искам да чакам до май. Аз предлагам на комисията да изпратим покана на GCHQ и да им кажем да се явят пред комисията Либе и да им обясним защо това, което те правят е незаконно. Не през май, а сега. Нека да се ангажирам да попитам докладчиците в сянка и ще направя това, защото имаме заседание на докладчиците в Сянка. Веднага ще задам този въпрос, ще видим какво ще кажат. Но трябва да ми позволиш този процес. Аз зная, казваш, ние отиваме в Вашингтон, но трябва наистина да задаваме въпросите. Всъщност трябва да наистина да постигнем демократичен процес, чувам какво казваш, позволи ми да действам по начина, по който казах. Благодаря ви, колеги. Благодаря ви за дискусията. Оценявам високо това, че останахте.